Добър ден на всички. Добър ден, уважаеми колеги. Нашият председател няма да може да присъства днес, затова ще изпълнявам тези функции. Имаме сред нас важни гости. И бихме искали да ги слушаме и ще имаме възможност да им зададем въпроси. Но първо, нека да приемам дневния ред. Също така в точка 6 имаме Извине, точка 6 се отменя, защото докладчика го няма. Политическите групи ще решат дали те искат сами да предложат резолюции за гласуване на следващото пленарно. И в този случай нашата комисия отново ще преразгледа този въпрос. Що се отнася до точка 5? Правната служба на парламента преди гласуването ще представи своето становище и ако няма възражения към дневния ред, дневния ред се смята за прият. Сега съобщение на председателя. Що се отнася до назначаването на докладчици, нашите координатори предложиха докладчик за основните права да бъда аз. Това е предложението на координаторите. Ако няма възражение, смятам предложението за прието. And now we start. И сега започваме с заключенията и прегледа на шведското председателство на Съвет на Европейския съюз в областта на правосъдието и вътрешните работи. Госпожа Беатриска, Беатрис Аска, министр на правосъдието на, Швецията, на Швеция, извинете, ще се изкаже и ще сподели вижданията за постиженията на шведското председателство. Разбира се, ние знам за Стокхолмската програма. Тя е 82 страници. Колеги, искам да ви напомня, че госпожа аз отговаря за правосъдието и вътрешните работи. Така че, моля, съсредоточете се върху тези въпроси, когато и задавате въпроси. Ако имате въпроси за миграцията и убежището, защото по-късно в 4 часа господин Билстром ще дойде да се срещне с нас по тези въпроси. Госпожо Аска, благодаря ви, че от, се отзовах нашата покана. Заповядайте, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми членове на Комисията по граждански свободи, преди около 3 месеца се срещах с вашата комисия, за да представя приоритетите и целите на шведското председателство в сферата на свобода, сигурността и правосъдието. От тогава се е извършила значителна работа, а също така през цялата есен течеше много задълбочен дебат. И мисля си, че сега вече мога да ви съобщя какво е било постигнато в сферата на правосъдието и вътрешните работи по време на шведското председателство. В Швеция тези въпроси са изключително важни и ние искаме да гарантираме баланс между сигурността и защитата на неприкосновеността на личния живот. Гражданите са в центъра на нашата дейност. Въпросите като процедурни, процесуални извинети права и също така правата на лицата, участващи в наказателно-правния процес, включително жертвите на престъпления, са също важен приоритет. Разработили сме Стокхолмската програма въз основа на становищата на националните парламенти, Европейския парламент, гражданското общество, органите на Европейския съюз и бюрото. Разбира се, имахме много интенсивни контакти и преговори с държавите членки. Аз и моя колега господин Билстрон участвахме в дебата в Европейския парламент по Стокхолската програма на 24 ноември в Страсбург. Съдържанието на резолюцията – беше отразено в Стокхолмската програма. И имахме много важен дебат в Страсбург. По време на съвета по правосъдие и вътрешни работи на 30 ноември и 1 декември ние обсъдихме основните моменти от съдържанието на Стокхолмската програма. Сега проекта на програмата ще бъде разгледан на съвета по общи въпроси. Ние се надяваме, че официално програмата ще бъде одобрена по време на заседанието на Европейския съвет на 10-11 декември. Основната цел на Стокхолмската програма е по-сигурна и открита Европа. Разбира се, гражданите са в център на вниманието на програмата. Сътрудничеството трябва да бъде основано върху баланс между мерките, които целят създаването на безопасна и сигурна Европа и мерките, които целят защитата на правата на личността. В тази светлина също е много важно Европейския съюз да се присъедини колкото се може по-скоро към Конвенцията за защита на човешките права и основните свободи. Смятам, че е жизненно важно да извършим тези задачи колкото се може по-бързо. Тук разчитам на силната подкрепа от страна на Европейския парламент. Що се отнася до борбата с трансграничната престъпност? Предизвикателството тук е много сериозно. Не можем да позволим административните граници да пречат на правоприлагащите органи да работят ефективно и да си сътрудничат. Общите проблеми изискват общи решения. Стокхолмската програма подчертава, че е необходимо да има ефективен обмен на опит и информация и добро сътрудничество между съдебните и полицейски органи. Също времено, много е важно обменът на информация да зачита принципите на неприкосновеност на личния живот и защита на данните. Важно е информацията да бъде не само събирана по надлежен начин, но също така по същия начин и съхраняване. Ние трябва да бъдем ефективни в борбата срещу престъпността, но и да защитаваме принципа на неприкосновеност на личността. Принципа на взаимно признаване трябва да остане водещ принцип при сътрудничеството между съдебните полицейски органи. Държавите членки трябва да изпълняват решенията взети от съдилищата на други държави членки и за това е необходимо взаимно доверие. За да се увеличи това доверие, необходимо е да се увеличи познаването на това как работят съдебните системи в други държави членки. В предложението също така има предложение за подобряване на програми за обучение и обмен на съдии и служители на полицейските органи. Една друга мярка за повишаване на доверието е създаване на общи стандарти за защита на интересите на жертвите на престъпления. Това се, сна... се отнася до такива чрез технически мерки, като предоставяне на писмен устен превод, а също така разработване на един поетапен наръчник за това как да се спазват процесуалните права. Стокхолмската програма Интересите на жертвите на престъплението са поставени в център на вниманието и това е един нов аспект. Шведското председателство полага максимални усилия за това Стокхолмската програма да отговаря на потребностите и желанията на гражданите. Ние искаме една мащабна програма с много ясни приоритети Ние се надяваме, че подготвената програма отговаря на поставените нас цели. Надяваме се, че приемането на Стокхолмската програма от Европейския съвет през декември ще протече успешно и след това Европейските институции и Испанското председателство ще разработят конкретен план за действие за реализация на тази програма. Това е важна задача и с нетърпение очаквам конструктивното сътрудничество с Европейския парламент. Уважаеми членове на комисията, освен Стокхолмската програма, шведското председателство работеше по редица други важни проблеми и правни актове. Една от дейностите ни е подновяване на преговорите за защита на интересите и правата на жертви на престъпления при наказателни производства. Швеция излезе с инициатива за правото на жертвите на престъпления да получават услуги като писмен и устен превод. В това отношение Европейския парламент винаги ни е бил много надежден партньор и с нетърпение очаквам продължаването на нашето сътрудничество. Що се отнася до трафика на хора, то тук шведското председателство се е съсредоточило, съсредоточило върху рамката на отношенията между Европейския съюз и другите държави извън Европейския съюз. На 1 декември съветът прие документ за действие и това ще бъдат насоките за по-нататъчната дейност в тази сфера. На заседанието на съвета беше постигнато широко съгласие за това, че е необходимо да продължат преговорите за рамково решение за борба с трафика на хора. Необходимо е да се въведат по-стрикни наказания, по-сурови наказания. Също така трябва да се криминализират повече аспекти от дейността, свързани с трафика на хора. Ние се надяваме, че в скоро време ще бъде подготвена директива на Европейския съюз за борба с трафика на хора, съвместно с Европейския парламент. Борбата срещу трафика на хора изисква сериозна реакция от страна на Европейския съюз и държавите членки. Един друг приоритет на шведското председателство е борбата срещу детската порнография и други видове сексуална експлуатация на деца. Тук ние смятаме, че трябва да бъде възприят един съвременен трансграничен подход. Постигнахме напредък при преговорите за по-добра правна уредба и се надяваме, че ще може по време на предстоящото испанско председателство да бъде прията директива по този въпрос. Също така ние подехме инициатива за създаване на доброволно финансово сътрудничество в Европейския съюз с цел борба срещу детската порнография в интернет. Това влиза, в това влиза сътрудничеството между банките, фирмите, които обслужват кредитните карти и доставчиците на интернет. Също така трябва да подобрим борбата срещу престъпността в Европейския съюз с по-добри средства за комуникация, отворените граници и съвременната технология, престъпниците могат по-лесно да се придвижват през границите. Наша обща отговорност е да подпомогнем правоприлагащите органи, да създадем необходими за тях условия да се борят по-ефективно срещу престъпността. И за тази цел от основно значение е да има ефективни системи за обмен на информация и трансгранично полицейско сътрудничество. Много е важно подходът в тази сфера да бъде всеобхватен, многоаспектен. Много е важно също така да се гарантира економическо ефективно и разумно управление – за това, разбира се, също необходимо е да не се забравя за защитата на личните данни и спазването на принципа на неприкосновеност на личността. Освен това, в рамките на шведското председателство беше приключено приключ, бяха приключени преговорите за предварително споразумение с САЩ за достъп до информация от системата SWIFT. Също така се стремим да спрем финансирането на тероризма, което е още една международна отговорност. Трябва да работим заедно в дух на солидарност, за да се борим с тероризма. От името на Европейския съюз ние проведохме преговори за споразумение, свързано с достъпа до информация от SWIFT. Ние ще се постараем максимално бързо да представим това споразумение на Европейския парламент. Очаква се да бъде сключено и постоянно споразумение с САЩ по процедурата за съвместно вземане на решение с Европейския парламент. Освен това, шведското председателство смята, че трябва да се съсредоточи върху качествения аспект на обмяната на информация в Европейския съюз. Това се отнася и до поддържането на високи и едини стандарти при наказателни производства в цял Европейски съюз. Също така вече е прието рамково решение за акредитиране на лаборатория за съдебна експертиза, както и е взето решение за създаване на европейска система за анализиране на наркотици за целите на съдебната експертиза. Разбира се, необходимо е да има ефективно сътрудничество на полицейските органи, обаче предпоставка тук е взаимното доверие. Затова прокурорите, съдиите и служителите на полицията трябва да поддържат преки контакти, дори през граници. В рамките на Стокхолмската програма са заложени важни цели, които позволяват такъв момент, включително и обмен на самите специалисти в съдебната и правоприлагащата система. През октомври организираме в Хага неофициална министерска среща, посветена на външните действия на Европейския съюз сферата на правосъдието и вътрешните работи. Също така ние разглеждаме Европол като център на европейската дейност в сферата на полицейското сътрудничество. Що се отнася до вече споменатите външни отношения на Европейския съюз в сферата на правосъдието и вътрешните работи, то шведското председателство организира министерски срещи, на които представляваше Европейския съюз, САЩ, Русия, а също така страните от Западните Балкани. На министерската среща с САЩ в края на октомври беше прията съвместната Вашингтонска декларация. На тази среща Европейския съюз и САЩ също така съгласиха да задълбочат сътрудничеството си при борбата срещу сериозната трансгранична престъпност, включително трафика на хора, сексуалната експлуатация на деца и престъпления, свързани с наркотици. Госпожо председател, уважаеми членове, това е само част от това, което беше постигнато от съвета през тази есен. Дейността през есента беше много ефективна и съветът Европейската комисия, парламентът работиха много усилено. Надяваме се, че постигнатият напредък и мерките прияти от всички нас ще позволят Европа да стане по-безопасна и по-сигурна за всички наши граждани. Надявам се, че нашите граждани ще видят във всекидневния си живот колко много усилия сме положили. Благодаря ви. Благодаря. Аз действително смятам, че вашето председателство бе много важно, много работа свършихте и ние високо оценяваме това. Оценяваме и това, че вие, вие винаги бяхте на разположение на парламента. Има доста желаящи за изказвания. Сега господин Бозотил първо, моля. Thank you, Madam Chair, and thank you, Madam Minister, for your presentation. Благодаря, госпожо председател, и благодаря на госпожа министра за представенето. Е, действително искам да изкажа нашата благодарност за работата, която извършихте и която според мен се отличава с два основни момента. Стокхолмската програма и разбира се влизането в сила на новия договор. Нека да започна с последното. Е, в парламента ние сме настроени много оптимистично, много положително, много енергично е, по повод на влизането в сила на новия договор с който ние ще имаме и повече възможност да се произнасяме по ежедневните въпроси е, за засягащи живота на гражданите. Така че ние ще правим всичко, което е по силите ни, за да направим е, нашето участие достатъчно активно и за да оформяме и решенията в бъдещите години. А по първия въпрос, т.е. Стокхолмската програма, мисля, че трябва да отдадем дължимото на вашето председателство за прокарването на тази програма, или поне надяваме се за това, че ще бъде прокарана. Тя трябва да бъде одобрена скоро. Но поне вие проправихте пътя за нашата работа през следващите години. По някакъв начин вие имахте късмет да бъдете водещите, когато се решаваха тези въпроси а, с това бяхте своего рода привилегировани и се възползвахте от тази си позиция изключително добре. А, но не става въпрос единствено за нещата, които ние ще решим по Стокхолмската програма. Както казах, ние те първа трябва да видим каква ще е окончателната версия. Аз я получих днес сутринта и се надявам, че няма да има много промени спрямо предишните версии, но ако може да коментирате именно това, а също искам да кажа, че това, което е, не, не само заявяваме в Стокхолмската програма е важно, но е важно и как ще я изпълняваме. Особено за нашата група, за Европейската народна партия в парламента. Така че ние ще следим съвсем отблизо въпроса за изпълнението на тази програма. По конкретните е, теми, които се засягат в програмата, жертвите на престъпленията и техните права. Това е тема, която за нас е изключително важна. Така че ние ще предприемем и ред инициативи в тази област. Също така правата на децата. Вие ги споменахте във вашата презентация. Ние много се вълнуваме от възможността да се действа повече на европейско ниво в тази област. И в заключение искам да ви благодаря още веднъж. Отлично работихте и ни оставихте един огромен дневен ред, с който ще трябва да се справим в близките години. Благодаря, председателката. Искате ли, госпожо министър, да отговорите непосредствено или по дред? Както решите е отговора. Добре, нека да, нека да съберем въпросите и ще ги обобщим така, тези, които попадат горе-долу в едни и същи теми, да можете да отговорите. Сега господин Босков, Госпожа, извинете, Geen vraag die over ditzelfde onderwerp gaat, maar wel... Много благодаря, госпожо председател. Имам един въпрос. Кратък въпрос всъщност. Тук в, парламент, в парламента работим по въпросите, свързани с ограниченията, налагани на хората във връзка с талибаните, Алкайда, Осама Бин Ладен и това първо, и след това сумалийското досие, така наречено. Съвета също взе отношение миналата седмица и всички се разбраха това да продължи да фигурира на дневния ред и да в дневния ред и да бъде обсъдено на следващото заседание. Въпреки това, то не бе обсъдено, така че искам да попитам защо съвета първоначално обяви, че ще го включи в дневния си ред, а след това се отказа. Нещата продължават да са висящи. Благодаря. Искам да чуем въпроси на госпожа Ханиш Паша. Ами, Госпожа Боскот, извинете, трябва да повторите въпроса си, защото поради превода госпожа министър не е успяла да разбере въпроса. Положител. Да, разбира се, с удоволствие повтарям. Значи, има досие, което се нарича досие на ограничителните мерки. Мерки прилагани към хора, организации, и други, свързани с Ал-Кайда и Бин Ладен и талибаните. Съвета даде да се разбере, по-точно шведското председателство, даде да се разбере, че това ще се приеме на заседанието на 31 октомври. Не се случи така обаче. Защо не бе включено това досие в дневния ред? ще се обсъди след това по-късно? Изчаквахте да влезе в действие от Лисабонския договор или има някаква друга причина? Дали може да ми обясните? Благодаря. Госпожа Ханеш Бласът и след това ще дам думата за отговор. Да, благодаря. И аз много не разбрах въпроса, въпреки че беше зададен на моя роден език, но благодаря. Благодаря на госпожа министъра. Няма да повтарям и аз това, което вече каза колегата Бузотил. Особено ни беше приятно да работим с вас, вярно е. Говорихте за Суифта. Моят въпрос е специфичен и е свързан с него. Има ли разлика между сключването и подписването на договор, signing и concluding на английски. Въпрос, това го знам, няма защо да ми го обяснявате. Аз искам да питам обаче, защо се определи график и защо не се спази. Не получихме информация. Не получихме информация относно датите на влизане в действие и нямам обяснение защо точно така решихме да се процедира. Защо после изведнъж на нас ни бе дадено право за намеса? По въпроса за SWIFT, тази реципрочност с щатите, за която непрекъснато говорим, Евросъюза няма собствена позиция, собствена банкова система за ответни мерки, така че нашето, нашето твърдение, каквото и да е то по този въпрос, ще бъде малко кухо. Изглежда, че разходите са повече от приходите от влизането в действие на цялата тази система за нас. Благодаря. Да, моля, ако можете да отговорите на тези три въпроса и след това ще започнем пак с въпросите. Благодаря за въпросите. Ще им отговоря подред. Естествено, изпълнението е основен проблем за Стокхолмската програма. Напълно сте прав, господин Бозотил. Ние ще работим на базата на Стокхолмската програма, ще изготвим план за действие, Естествено и парламента ще бъде ангажиран с тази дейност. Смятам, че е много важно, защото вие трябва да упражните своето влияние върху тази работа, да дадете конкретни предложения и да се стигне до конкретни решения за това какви цели, какви амбиции ще заложим в тази програма. В петък ще има конференция за жертвите на престъпления. Всъщност конференцията се е провела в петък, извинете. Беше основен акцент бяха и жертвите, и децата. И се говори, че юридическата подкрепа трябва винаги да се предоставя с оглед на нуждите на жертвите, което не винаги е било случая в миналото. Госпожа Баскот говори за ограниченията и за борба с тероризма. Мисля, че задава, зададения въпрос е по-скоро въпрос за министрите на външните работи. Не мисля, че става дума за съвета за свобода, сигурност и правосъдие. Не беше включена тази тема в нашия дневен ред Просто темата не е в рамките на нашия мандат, макар че ние говорим за борба с тероризма. Задайте този въпрос на министър на външните работи. Въпроса за системата SWIFT. Защо избрахме този график? Причината е, че а, компаниите си изместват офисите и се притесняваме, че ще има а, вакуум в системата. Анализа ни показва, че сме успели да предотвратим много сериозни събития в информация, благодарение на информацията, която ни се предоставя от американската система. Сега, при обмена на тези данни, трябва да сме сигурни, че системата функционира както трябва. Това е в наш интерес. Но от друга страна, не забравяме, че въпросът е изключително сложен. Преговаряхме Постигнахме някакво решение. А, ние искаме да има едно постоянно решение, но темата е в рамките на съвместното вземане на решение, така че и парламента трябва да бъде ангажиран. И що се отнася до графика, който възприехме сега, въпросът беше, че не беше възможно да има бяло пространство в обмена на информация в момента в борбата с тероризма изключително важно да няма моменти, когато има вакуум в обмяната на информация. И затова бе взето това решение. Опитваме се да подобрим разпоредбите за защита на данните, а с течение на времето ще се търси вече и постоянно решение на, на въпроса. Благодаря. Сега нека да пристъпим към втория тур от въпроси. Ще имаме и трети. Сега първо господин Албрехт. <laughs> Ja, vielen Dank, äh, Frau Ministerin. Äh, ich möchte auch nochmal sagen, dass ich mich äh, sehr. Благодаря, господин министр. Нека да кажа, че аз също съм доволен, че програмата от Стокхолм поема и някои от темите на областта свобода, сигурност и правосъдие особено за защита на данните. Считам, че е важно все пак да има по-широки консултации. И определено смятам, че изпълнението е основен момент от тук нататък. Има някои моменти в Стоксхолмската програма, които не са толкова лесни за дискусия, свързани с нови мерки, особено що се отнася до обмяна на информация. Но, като цяло, особено в областта на правосъдието, бе постигнато много. Стокхолмската програма има ред така, области за миграцията, за отпускане на обежище. Не сме много доволни за разпоредбите там, но това е отделен въпрос. Няколко коментара. Споменахте за системата SWIFT. Според мен е важно да дискутираме открито с ангажимента на парламента. Защото когато ние получаваме информация като парламент за конкретни аспекти, ние имаме възможност да си разработим мнение и вземането на решение става по-лесно. Мисля, че и в случая с системата SWIFT може да се случи това. А до сега твърде много тайни, твърде много секретност се налагаше и не смятам, че е редно това. Например, системата Акт много ми е интересно как е, точно е, виждате вие този проблем. Защото по договор от Лисабон парламента трябва да бъде напълно информиран и да бъде ангажиран в преговорите. А, така че в е, разговорите за SWIFT а, е, ние бяхме ангажирани, но ще бъда доволен, ако съвета обърне внимание да на въпроса за пълното ангажиране на парламента, по-специално в областта на въпросите от свободата, сигурността и правосъдие, за да можем да имаме и по-добро оценка на дейността. Да, благодаря. Аз ще се присъединя към онези, които благодариха на шведското председателство, включително и за това, че вие толкова често се срещахте с нашата комисия през този важен период. И аз бих искала да се спра на въпроса за различните международни споразумения. Ще започна с споразуменията по SWIFT. Едва в края на миналата седмица научих, че причината за изборна процедура за съгласие е, че много страни се позоваха на член 24.5 и за това съветът не е имал избор и е преминала към процедура за даване на съгласие от страна на парламента. Нямам нищо против тази процедура, но по-скоро съм озадачена защо никой не ни е информирал за това, при положение, че имахме дебат миналата седмица. Второ, вие казахте, че трябваше много спешно да се приеме споразумението по SWIFT. Бих искала да подсетя всички присъстващи, че още през 2007 година ние знаехме, че системата SWIFT ще се промени. Но независимо от това, вие казахте, че имате доказателства, които са ви убедили, че не трябва да има бели петна при прехвърлянето на данни. Искам да ви вярвам, но тъй като нашето съгласие ще бъде необходимо, мисля си, че е добре да споделите тази информация с нас, защото няма да знам какво е основанието за решението. Вторият ми въпрос е по-общ. Той, е, какъв график предвиждате за протичането на процедурата по съгласие Знам, че съветът иска да се действа бързо, но Европейската комисия, която трябва да направи предложение до съвета, като че ли иска да изчака до края на януари, за да започне целият процес. Затова искам да попитам какво е мнението на съвета по този въпрос. Защото това ще засегне SWIFT и двете споразумения за списъците с имената на пътниците, както и може би други важни международни споразумения. И разбира се, в договора няма някакви официално установени крайни срокове, но процедурата за съгласие дава истински правомощи на Европейския парламент, само ако графикът е разумен. Така че мисля си, че това е важен въпрос. Тук споменахте също и актът за борба с фалшифицираните стоки. Мисля си, че ще бъде добре, ако съветът информира парламента за това споразумение защото отново има много документи, които лежат около ксероксите, но все пак искаме да получим уверение за това, че няма да бъде включена клаузата за заличаване или за изключения, срещу която парламента толкова дълго се е борил. И накрая Надявам се, че международните споразумения или по-скоро трансатлантичното споразумение и процедурата за съгласие ще се отнасят до условията за обмен на данни с САЩ. И бих искала да помоля съвета колкото се може по-бързо да информира парламент по този въпрос. Благодаря. Госпожа Макове, заповядайте. Thank you. Uh... Благодаря. Аз също бих искала да благодаря на шведското председателство за извършената от тях работа и за сътрудничеството с парламента. Също приветствам това, че Стокхолмската програма визира и борбата срещу корупцията в частния сектор. По този повод искам да ви информирам, че през, извинете, в среда тази седмица на 9 декември ще има изява по инициатива на някои от депутати от Европейския парламент в тази комисия съвместно с Прозрачност без граници, за да се отбележи Международния ден за борба срещу корупцията. Аз имам два въпроса, свързани с Стокомската програма. Ние получихме проектотекста тази сутрин. По точка 445 борба с корупцията се говори за това, че съветът призовава комисията да разработи показатели за измерване на ефективността на борбата срещу корупцията и също така да разработи ефективна политика за борба срещу корупция съвместно с Европейски орган КРЕКА. Госпожо министър, също така е, размених с вас е, има ли сред вашето изказване в Страсбург? Там става дума също и за сътрудничество с Греко, органа на Съвет на Европа по борба с корупцията. Обаче аз не смятам, че това сътрудничество замества необходимостта Европейския съюз да има собствен механизъм за наблюдение и борба с корупция в държавите членки тъй като Греко е орган, който включва всички държави, членки на съвета на Европа и автоматично включва съответно и държавите, членки на Европейския съюз. Така че по този начин няма да се внесе някаква разлика в сегашната ситуация. Затова съм убедена, че трябва да имаме един механизъм за Европейския съюз, който да се ръководи от по-високи и по-стрихни стандарти, отколкото механизъм е разработен от съвета на Европа. Освен това, в Стокхолмската програма се говори за един механизъм, но според мен нещата са твърде неясни, незавършени. Комисията се призова да разработи показатели, да разработи политика за борба с корупцията и повече нищо. Мисля си, че в края трябва да се каже какво ще се случи да говорим за реализирането и също така за норми и правила и процедури, за да се следи дейността на държавите членки в тази сфера, защото иначе ще имаме още една стратегия, още една политика, но само на хартия. Надявам се, че няма да се получи така, но просто исках да изразя моята загриженост от това, че може би нещата ще се ограничат само до документи. Наистина искам, както и много други хора, нещата да се променят реално. Сега ви давам думата, госпожо министр, да отговорите на тези въпроси. Благодаря. Благодаря за въпросите. Първо, господин Албрехт. Прав сте. Е, прилагането на правилата за защита на данните е много важно, обаче и много трудно. Ясно е, че програмата от Стокмум е една обща програма. Тя не разписва в подробности как трябва да се работи в всички аспекти, но е много важно да направим така, че когато я прилагаме, да насочваме, да действаме в, е, по нещата, които искаме. По въпроса за SWIFT, нека да ви кажа следното. От страна на председателството ние работихме възможно най-открито по този въпрос. т.е. толкова открито, колкото бе възможно. Смятахме, че е от ключово значение да бъдем открити. Но действително трябваше да се работи много бързо, не беше лесно, много сложни неща имаше за решаване, сигурна съм, че сте наясно с това. И все пак дори в тези ограничени срокове е, окончателното споразумение ще бъде представено на парламента. Това, винаги сме казвали това. И що се отнася до темата за откритостта, е, това основно съображение е било основно съображение за нас през време на цялото президентство да играем с открити карти. И сега е ред на Европейския парламент да бъде конструктивен и позитивен, когато получи предложенията от комисията. И ми се иска да виждам малко повече ангажимент от ваша страна. Но на тази тема можем да се върнем отново. А що се отнася до акта проекта, ние работихме много, опитвахме се да премахнем така климата на затворени врати, който съществуваше в този проект. Не става дума за конспирации, теории за секретност. Не става, това въобще не е сериозно. Много, много работихме в тази област, но в преговорите участват много хора, които са против това да има откритост. И в край на краищата ние трябва да работим в рамките, в тези рамки, които са ни зададени. И мога да кажа, че се опитвахме много да насъдим дух на откритост и ще продължаваме да работим в тази посока, защото смятам, че открития дебат е най-добрият начин за постигане на решение и смятам, че и от тук нататък в преговорите по акта ще работим по същия начин, но все пак искам да кажа, че има и други страни в преговора по тази тема, които имат други традиции. Що се отнася до въпроса за международните договори, госпожа Инфелд? Надяваме се, че ще можем да ви ги предоставим възможно най-скоро за предпочитане преди новата година, защото действително парламента трябва да даде своето съгласие и това е абсолютно задължително. Проблема е, че нямаме процедура как точно да се действа. За това се опитваме да решим как да действаме. Естествено, опитваме се да направим така, че парламента да има тези документи преди началото на новата година. Госпожа Маковей, благодаря за имейла, който ми изпратихте. Мисля, че вие бяхте единствената, която влязохте в връзка с мен след срещата ни. Много интересни гледни точки ми предложихте и аз ще помисля по всички въпроси. Доста неща повдигнахте. Естествено можем да правим и повече. Вие искате комисията да разработи критерии за сътрудничество, т.е. да няма прекалено много паралелни системи. Защото действително трябва да има е, елемент на сравнение какво се работи, за да не се дублират усилията. Аз съм е, много благодарна за вашите мнения. И надявам се, че отново ще чуваме от вас, защото е, корупцията е един от най-важните въпроси, с които ще се занимаваме в близко бъдеще. И ако не следим нещата съвсем отблизо, доверието на гражданите в нашите институции ще бъде подкопано. Така че тази тема е действително ключова. Благодаря. Сега последния тур въпроси, госпожа Сива. Ja, schönen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte, bevor ich auf das Stockholm-Programm zu sprechen komme, noch mal mit SWIFT anfangen. Ich mache mir da keine... Аз искам да попитам нещо от, по въпроса за Суифта. Много очаквания нямам, защото разбрах, прозрях, че много депутати питат, задават въпроси и никой не им отговаря. Аз мисля, че не са маловажни въпроси. В крайна сметка ще се отрази на воденето на преговори през следващите месеци. Говорите за защита на личните данни и твърдите, че е по-добре от, от кога? В сравнение с какво? От 2001 година ли? Когато щатите се намесиха, нахълтаха без да поискат разрешение в нашите бази данни. Да, не е много трудно човек да подобри тогавашното състояние. Когато правите сравнение, на какво се основавате? В Стокхолмската програма не се говори достатъчно по правото, за правото на защита на данните и не се дава възможност на гражданите да водят съдебни дирения срещу американските власти. Говорите, че се стремите да запълните съществуващите луфтове. Къде са според вас тези луфтове? Именно благодарение на обмяната на информация е нужно по-голямо ниво на защита и ние трябва да го предоставим, това по-ефикасно защитно ниво. Но никой не работи по него. На 3 ноември се подписа споразумение и се направиха редица официални изявления, не само в Германия и в други държави, изявления, според които SWIFT е изключително полезно изобретение. Ние обаче не сме разбрали още в какво толкова се изразява неговата добрина, неговите качества националните власти са сякаш с обратното впечатление. Това, тази обмяна на данни в крайна сметка е изгодна на Съединените щати, а не на нашите държави членки. За 6 месеца се разреши въпроса с Суифта. Малко време ми се струва на мен. Може би трябваше да имаме възможност за повече време за намеса. Не става дума за, само за това, което постигаме с Суифта, а и как си взаимодействаме една институция с друга и ето това е също застъпено в Стокхолмската програма. Аз отскоро работя тук в парламента, но тези месеци ми бяха предостатъчни, за да разбера, че няма няма сътрудничество между институциите, няма доверие между тях, по-точно, точно обратното. Работим с недоверие едни към други. Борбата срещу злоупотребата, гаврата с малолетни, всичко това е застъпено в Стохомската програма, но не е достатъчно. Еврокомисията ще излезе с нов документ, в четвъртък тази седмица е денят за защита на човешките права. Ние продължаваме да работим по всички тези въпроси, включително и против тероризма, а все още не сме са умели достатъчно добре да опазим човешките права. Благодаря. Because... Uh, Ще ви помоля да задавате много кратки въпроси, защото госпожа Аск трябва в скоро време да ни напусне и отиде в комисията по правни въпроси. Заповядайте. Uh, sure. Благодаря. Не знам дали сте подготвена да обсъждате това, което искам да попитам, но се опитах миналата седмица безуспешно да получа отговор на този въпрос. Стокхолмската програма придава голямо значение на хартата за основни права и разбира се, Обединеното кралство и две други страни не участват в тази харта. Дали това положение ще се запази при пълното изпълнение на Лисабонския договор? Аз се надявам, че ще продължим да не участваме, защото смятам, че договорът застрашава основните свободи в Обединеното кралство. Вторият въпрос. Вие говорите за общото законодателство при борбата срещу престъпността. Вие знаете, че Англия, Уелс и други юрисдикции в рамките на Обединеното кралство имат система доста по-различна от правната система континента. Дали смятат, че в резултат от това Обединеното кралство ще изгуби своята специфична правна система, господин Тарварш? Eu eh, gostaria de falar sobre SWIFT. Há dois pontos fortes. Да, говорите за SWIFT. По две точки, се намесват правозащитниците, когато става дума за умяната на данни между Штатите и Евросъюза. На първо място това е споразумение, което ще е валидно само през 9 месеца. С други думи, с преходен характер. Това първо. Второ, твърдят, че е много важ, важен този обмен на данни за борбата против е, тероризма. И те се осланят и те на това, което изложи докладчика. Аз обаче мисля, че хладнокръвно трябва да погледнем и на тези два пункта, които толкова развяват защитниците на проекта. Това не са според мен предимства, това са слаби места. Миналата седмица ни казаха, че не са 9, а са 5 месеца, времето през което ще се съхраняват тези данни за извършени банкови преводи. Данни, които след това могат да бъдат използвани за други специфични цели. Тоест, споразумението няма да бъде валидно Девет месеца, а пет години, извинете, казах месеци преди, години за това. Можеше по-да сме предпазливи, когато правим подобен вид декларации. А пък по въпроса за сътрудничеството с парламента, ако това вече бе обсъдено след влизането в сила на Лисабонския договор, нещо, което ние искахме настойчиво, то тогава щяхме да може да противодействаме на подобен вид мерки, които в крайна сметка са слаби места, пробойни, а не предимства. Така че този договор, това споразумение няма да е чак толкова преходно. След това, след това на основание на някакви практики, които ще се събират и анализират в продължение на първите 9 месеца. След това, значи, ще се анализират и ще се прави предложение на основание на тях. Така, други колеги казват, че събирането на тези данни е особено важно за борбата срещу тероризма. Аз съжалявам много, но защо изобщо говорим за този доклад, след като изобщо не сме го прочели. Той е поверителен. Това, което искам да кажа е, че не можем да му се доверим слепешката. Той изобщо няма научен характер този доклад. Ето за това не може да се твърди неоснователно, че събираните данни са много важни и много ефикасни за борбата срещу тероризма. Нямаме и емпирични научни потвърждения за това. В този смисъл тези две силни точки, тези две червени точки, които непрекъснато развяват за правозащитниците, всъщност са черни точки, слаби места. Не можем да им се доверяваме, не може да работим с нещо, което никой не ни е питал, докато са го обсъждали. Ние сме представители на гражданството, в крайна сметка. Благодаря. Благодаря. Ще отговоря на тези въпроси. Е, first, om jag får gå till Swift då. Uh, Но, разбира се, има и други парламентаристи в другата комисия, които също заслужават да получат отговор на своите въпроси. Няма да спирам на всички въпроси, поставени преди. Един от основните въпроси е дали ще се опитаме да спрем и дали ще успеем да спрем финансирането на тероризма и организираната престъпност. За мен отговора на този въпрос е абсолютно ясен. Имаме система, която следи движението на парите от една сметка в друга. Вие много добре знаете какво ще се случи, ако някой започне да купува с данните от вашата кредитна карта диаманти, например, от Амаск. Е Разбира се, вашата банка веднага ще ви съобщи за подобни изделки. Да, имаме компютърни програми, които веднага сигнализират за нетипични дейности и SWIFT е една компютърна програма, която сигнализира за подобни събития. Опитваме се да следим сделките, които сигнализират за възможно финансиране на терористична дейност. Ние много внимаваме тази система да се използва само за тази цел. Ще бъдем много внимателни с правилата. Е, да, вие може да бъдете скептични, но споразумението вежи за 9 месеца. Съхранението на данни е един друг въпрос. Но ако се запознаете с споразумението по SWIFT, ще видите, че това е временно споразумение и то ни дава възможност да не позволим да се финансират унези, които подготвят терористични нападения срещу нашите граждани. Ние не предоставяме възможност на САЩ да получават правна информация от Европа, но ние сме длъжни да предоставим необходимата информация, защото иначе ние ще имаме проблеми. Разбира се, защитата на данните, неприкосновеността на личния живот са важни неща. Но това, което аз искам да гарантирам, е това, че ние сме изключително целенасочени и прецизни и че ние се занимаваме само с терористична дейност. И аз смятам, че това е наше задължение и пред другите страни. Това е наша международна отговорност. Ние ще представим това споразумение на парламента и искам да подчертая, че това е временно споразумение – и искам също да подчертая, че ние се стремяхме максимално бързо да подготвим това споразумение, така че то да обхваща всички важни аспекти и смятам, че сме успели. Сега за основните права. Обединеното кралство не участва в хартата за основни права, както и две други страни. Аз не знам дали в бъдеще ще има хармонизация на правните системи или дали ще има нещо подобно но в тази сфера държавите членки имат много отговорности и Европейския съюз не смята да поема тези отговорности или да ги иземва от ръцете на държавите членки. Смятам, че е важно да се гарантира това, че на европейско ниво ние да имаме повече човешки права и те да бъдат гарантирани. Много хора подкрепят тази харта, и не виждам защо трябва да и се пречи чрез бюрократични спънки. Аз искам основните права да бъдат формулирани и да бъдат спазени. И това, разбира се, се отнася също така и до формите на сътрудничество на Европейски съюз с други международни организации, що се отнася и до Конвенцията за човешките права също така. Извинете, не мога да ви дам думата, защото има и други колеги, които поискаха думата. Благодаря ви, госпожо Аск, за това, че бяхте сред нас, за вашата откритост. Пожелавам ви успех. Знам, че трябва да вървите. Благодаря ви още веднъж. И аз благодаря на всички. И искам да ви пожелая весела коледа след усърдната работа през толкова тежките и тъмни месеци, ноември и декември. И се надявам, че ще продължите дебата. Очаквам да се видя отново с парламента на пролет. Благодаря ви.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 Драги колеги, сега продължаваме с председателството на Европейския съвет от Швеция. We have, uh, among, among... Сега при нас е министър за миграция и предоставяне на обежища, господин Тобиас Билстром. Добре е дошъл. Благодаря, че е, дойдохте, за да отговорите на нашите въпроси и бележки. Ще ни е много интересно да чуем какво имате да ни кажете за, последните, за работата ви от последните няколко месеца за резултатите в е, тази област миграция и предоставяне на убежище. Моля. Имате думата. Госпожо председател, уважаеми депутати, за мен е голямо удоволствие да ви видя отново. Аз се срещнах с някой от вас е, в Страсбург, но е много приятно да ви видя сега и в Брюксел. Сега е време да видим какво точно сме извършили по време на шведското председателство, защото много неща се случиха през е, есента. Институционалните аспекти дойдоха на мястото си с влизането в сила на Лисабонския договор и сега можем да се концентрираме вече по проблемите. Макар, че председателя на вашата комисия, господин Лопес Агилар, не е тук днес, искам да го поздравя. Той трябва да е много доволен от е, начина по който ръководи работата на комисията и с мерките, които бяха предприяти по време на изготвянето на Стокхолмската програма. Лисабонският договор носи много промени в областта на свободата, сигурността и правосъдието, особено с засилената роля на Европейския парламент в процеса на законодателството. Това означава, че ще се промени и начина по който си сътрудничат институциите. Ние вече по време на шведското председателство имахме доста положителен опит за това. Искам сега да спомена някои най-важните успехи, които ние постигнахме в областта на предоставянето на обежище и миграция по време на нашето председателство. Първо да засегна една тема, която беше основен приоритет за нашето председателство, а именно безвизовия режим за гражданите от три страни в Западните Балкани. Бивша Югославска република Македония, Черна гора и Сърбия. Безвизовия режим ще се отнася за хора с биометрични данни в паспорта и ще влезе в сила от 19 декември 2009. Това е един, така да се каже, коледен приятел, подарък, извинете, за хората от тези страни, които ще могат сега да празнуват коледа със своите приятели на Запад. В този контекст не трябва да забравяме и две други страни, които извършиха сериозен напредък в това отношение. Това също ще бъде предмет на общо изявление между парламента и съвета – което има за цел да насърчи Албания и Босния и Херцеговина да приложат, е, да изпълнят останалите реформи, които ще им дадат възможност също да им бъде предоставен безвизов режим. Сега няколко думи за Стокхолмската програма, защото тя ще ръководи нашата работа в тази област в следващите пет години. Искам първо да благодаря на Европейския парламент за изключително активната му позиция и за конструктивния дебат, който проведохме в Страсбург преди няколко седмици. След съвета по свобода, сигурност и правосъдие на 30 декем... ноември, извинете, ние постигнахме консенсус между страните членки и Европейския съвет сега може да приеме програмата на 10-11 декември. Разработването на политики е в областта на миграцията и предоставянето на обеща сега вече може да върви в пълен подход и основната постановка там е, че трябва да се изгради е, добре управлявана система на миграция. Това означава да се създадат гъвкави системи за трудова миграция и за да се посрещнат нуждите на страните членки и да се постигнат е, целите на договора от е, Лисабон. Сътрудничеството с страните, от които идват иммигранти и страните, през които преминават те, се осъществява в рамките на общия подход за миграцията и се разглежда в подробности в програмата. И той се разработва по един стратегически начин. Трябва да бъдат въведени и мерки за по-добре използване на положителните ефекти от миграцията върху развитието Стохолмската програма също съдържа мерки за борба с незаконната емиграция, като се търси ефективна политика за връщане на емигрантите. Франтекс там има сериозна роля. Но програмата също така подчертава възможността да се, важността да се търси е, равновесие, така че да не се прилагат е, мерки за сигурност за сметка на законната миграция. Не бива да се поставят и пречки срещу търсенето на политически политическо убежище. Също трябва да се сведат до минимум рисковете за а, уязвимите групи, като непридружаваните, непълнолетни, например. Предвижда се да се засили солидарността както между страните членки, така и между Европейския съюз и трети страни. Ние изхождаме от принципа, че трябва да има устойчиви решения, да се работи на принципа на общ подход към миграцията. И трябва да се разработи механизъм за солидарност с страните, където влизат изключително много емигранти. Трябва да се изгради капацитета и да се приемат конкретни мерки, които да имат сериозни резултати, след като бъдат приложени. Искам също да подчертая, че Стоксонската програма потвърждава вече формулираната цел за създаване на обща европейска система за предоставяне на обежда до 2012 година. Също така се казва, че скелета на тази обща система за обежище – е да се посрещат равноправно всеки търсещ политическо убежище и да се оценява неговата молба, независимо от това в коя страна е влязал. Друга част от тази обща система, която трябва да бъде разработена, е нейното външно измерение. т.е. възможността повторно да, бъда, да се установят бегалците в родните си страни. Връзката между Европейския съюз и неговата работа, вътрешни работи в областта на свободата, сигурността и правосъдието и външните отношения в Европейския съюз е много важен, за да се постига на напредък. В програмата ще има специална глава по тази тема. Моята е, цел винаги е била да се създаде една програма, която да може да бъде подкрепена и от парламент, и от съвета. и се надявам, че успяхме да постигнем това. Комисията скоро ще представи и план за действие за изпълнение на Стокхолмската програма, вероятно в началото на следващата година. Уважаеми депутати, е, както казах преди няколко секунди, е, в програмата от Стокхолм се потвърждава, че до 2012 година ще се създаде обща европейска система за предоставяне на убежище, което е много амбициозна и важна цел. Ние работим максимално в тази посока. Затова съм много доволен да отбележа, че в момента има съгласие между институциите да се създаде едно Европейско бюро за подкрепа за предоставяне на убежище което означава, че е, с е, помощта на заключенията на Европейския съюз ще можем да създадем съвсем скоро това бюро. А, и вече това е пример за това как един обикновен е, законодателен процес може да бъде решен по много ефективен начин. Това е едно много положително развитие което ще ни даде възможност да подобрим практическото сътрудничество между страните членки, защото това сътрудничество е изключително важно в нашия капацитет да прилагаме общата система, общата европейска система за предоставяне на обежище. Това бюро ще се намира в Валета. Шведското председателство също работи по предложението за създаване на обща европейска програма за приемане на, е, за повторно установяване и предложението за финансиращ механизъм. Сега изчакваме мнението на парламента и се надяваме, че ще го получим съвсем скоро, за да може тази програма да започне да функционира още в началото на следващата година. Що се отнася до предложенията за изменение на други законови актове в рамките на общата система за предоставяне на обежище, така наречения пакет по убежището, мога да кажа, че постигнахме прогрес по ред е, теми. Част от предложенията са много сложни обаче и взаимосвързани и е необходимо да има и допълнителни политически дискусии. Но е, нашата работа в бъдеще ще бъде улеснена от факта, че комисията сега е представила всички предложения за изпълнението на втората етап от създаването на общата система за предоставяне на убежище. Е, и по този начин ние ще можем да видим как се съотнасят различните предложения. През юни Европейския съвет прие заключение за ситуацията в Средиземноморския регион и призова комисията и страните членки да предприемат краткосрочни мерки. А, много съм доволен, че започнахме да работим много активно в тези области и това се призна и от Европейския съвет през октомври. Например, има споразумение между Европейския парламент, съвета и комисията да се създаде едно бюро за подкрепа и ние е, успяхме да направим това. Започнахме един пилотен проект в Малта, няколко страни членки са ангажирани в него. Разговаряме с е, стратегически страни, които са или през които минават иммигранти, или от които тръгват иммигранти. Един пример в това отношение е визитата на заместник председателя Баро в е, Турция. Ние започнахме диалог с тях, включително за е, възстановяването на официалните преговори за споразумение за приемане на връщаните мигранти. Но е, все още има много предизвикателства. И нашата цел е да е, използваме нашите политики да намерим устойчиво развитие на ситуацията, в които хората прибягват до отчаяни е, способи и рискуват живота си, за да стигнат до Европейския съюз. Стокхолмската програма е, формулира една рамка за бъдещата ни работа. В заключение, искам да благодаря за отличното сътрудничество с вашата комисия. С, без този конструктивен дух на дискусии, решението за създаването на бюрото за подкрепа за предоставяне на убежище няма ще да бъде възможно, а също така и всички други наши резултати. Благодаря. Много ви благодаря. Мисля, че чухме много интересно информативно съобщение за един период, който също беше много интересен. Бих сега предложила да имаме три кръга от въпроси и отговори, защото доста колеги искат да зададат въпроси. Първо, първите три въпроса, господин Бузотил, господин Гьонсън и господин Келер. Господин Бузотил, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин министър. Първо, бих искал да изразя моето възхищение от това, че Миналата седмица взехте дъщеря си на заседанието на съвета на министрите. Това е много добър пример за едно висококачествено време, прекарано с семейството, въпреки че лично аз не бих сметнал, че висококачественото време с семейството е времето на заседание на съвета, но сега вече е сериозно по същество. Искам да ви поздравя и особено за вашето решение за създаването на Европейско бюро за подкрепа на дейността в областта на убежищата. Също така пакетът по убежището съдържа няколко други законодателни предложения и председателството може би много удобно подбра най-лесните актове, като смяташе, както се оказа правилно, че по тези актове най-лесно се постига споразумение. И така, какво според вас ще се случи с останалите законодателни предложения от пакета по обежището? Как виждате нещата да се развият в скоро бъдеще? Защото според мен този пакет е твърде голям, твърде сложен и твърде трудно подаващ се на постигане на съгласие, поне не и в скоро време. Това е нещо, което предизвиква моята загриженост. И съвсем накратко по два други аспекта. Споменахте солидарността и започването на пилотен проект за вътрешно повторно установяване на бежанците. Вие говорихте също така и външното преместване на бежанците, но по вътрешното повторно установяване и по другият ми въпрос мисля, че 6 държави от общо 27 са изразили желание да участват в този проект. Дали смятате, че това число е достатъчно? И накрая, по въпроса за сътрудничеството с трети страни. Вие казахте, че имахте много интересно и плод... имахте много интересно и плодотворно посещение в Турция. Аз мисля, че също е добре да посетите Либия. Е, знам, че вие също имате такива намерения. Какъв ще бъде резултатът според вас и по какъв начин разглеждате сътрудничеството с тази страна? По въпросите на иммиграцията. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Генц. Благодаря. Аз също бих искала да поздравя шведското председателство. Наистина смятам, че този период беше период на интензивна, усърдна работа Разбира се, това въжи и за останалите седмици до края на годината. Аз бих искала да спомена безвизвия режим за трите страни от Западните Балкани, Сърбия, Македония и Черна гора. Това е сериозно постижение и всички се надяваме, че и Албания, и Босния и Херцеговина също ще получат скоро време такъв безвизов режим. Също така искам да спомена някои от аспектите на пакета по обежището. Единият аспект е солидарността при повторното установяване. Виждаме огромни различия между позицията на европейските институции от една страна и позицията на държавите членки от друга. Бих искала да чуя повече за това. Как смятате да сближите тези позиции? И Искам да чуя също така за вашите постижения в координирането на тези усилия по сближаването на позициите. Освен това, вие говорите за едина процедура по предоставяне на обежище. Тук също виждам различия в подхода. И тези различия са доста сериозни, ако разгледаме особено практиката на националните органи. Как виждате този процес в бъдеще? и какви са вашите прогнози за бъдещето? Сега за гражданите от трети страни, които търсят международна закрила. Тяхната възможност да влязат в Европейския съюз е практически само да влязат незаконно. Как ще дадете възможност на тези хора да подадат молба за убежище – преди те да бъдат третирани като между, е, извинете, незаконни иммигранти. Мисля си, че трябва да обмислим този въпрос, за да намерим решение. Господин Скалър, госпожа Скалър, извинете. По Стокхолмската програма ние също така решихме, че бяха предприяти много добри стъпки, откакто беше прието съобщение на комисията. Голямо предимство е, че сега има глава за миграцията и развитието, според мен това е много важна стъпка в посока към една по-последователна политика за подпомагане на развитието. Но, разбира се, има и критични бележки. Например, по Фронтекс и споразумението за реадмисия – а също и споразуменията, които се договарят с Турция и Либия, смятам, че трябва да има повече прозрачност. Е, бихме искали да знаем какво точно се случва, по какво точно се преговаря с Либия. Също така искаме да знаем и мисля, че имаме право да знаем какво точно прави Фронтекс. А в момента нямаме такава информация. Аз бих искала да призова за повече прозрачност Подобни неща не се споменават в Стокхолмската програма, но може би ще има промени. Това въжи също и за сътрудничеството с трети страни при споразумението за реадмисия или Фронтекс. В момента се говори само за ефективно връщане на нелегалните мигранти, но никъде не се споменава зачитането на човешките страна, включително и от страна на трети държави. Ние трябва да гарантираме това, че ако и когато връщаме иммигранти, това трябва да бъде при условие, че техните човешки права ще бъдат спазени от страните, в които те се връщат. Това въжи и за споразуменията за реадмисия. И мисля, че това също въжи и за подпомагане на трети страни да създадат системи за приемане на мигрантите. Освен това, вие говорихте за общ подход към третите страни, които не си сътрудничат в рамките на споразумението по реадмисия. Какво точно това означава? Какъв би трябвало да бъде този общ подход? Когато, например, говорим за Турция, ще спрат ли преговорите за присъединяване на Турция? Какъв е този общ подход, за който вие говорите? Вие също така говорите за това, че Frontex трябва да има повече оперативно сътрудничество с трети страни. Мисля, че вие знаете, че парламентът взе резолюция, че Фронтекс не трябва да води преговори с трети страни или поне не да бъде единствената страна в преговорите от страна на Европейския съюз. И сега, господин министр, моля, отговорете на тези въпроси, преди да преминем към втория кръг. Tack så mycket för det. Eh, låt mig få börja då med herr Bosutil och... благодаря. Започвам с отговор към господин Бузотил. Благодаря ви за милите думи за дъщеря ми и нейното присъствие на заседанието на съвета. Изобщо не очаквах, че толкова ще привлече вниманието на всички ви. Добре, но все някога трябва да започне да ходи и дъщеря ми по съвети. И да види и тя какво значи да има на среща си демократична институция. И сега и аз започвам сериозно. Ние много работихме под шведско председателство по пакета за политическо убежище. Опитахме се да тласнем напред процеса, колкото ни бе възможно, но както вие знаете, господин Бозотил, така и останалите колеги, има много различия между държавите членки, има различия и между съвета и парламента. Бих искал да подчертая, че бюрото, бюрото по въпроса за политическото убежище вече е много добро разрешение, тъй като това ще бъде форум за разрешаване на практически неща. И според мен това е най-важното ни прагматично постижение. Ehm, eh, Сега, по другия въпрос, който зададохте, той бе свързан с броя държави, проявили интерес към проектния пилот в Малта. Винаги можем да се питаме кое е оптималното участие в един проектен пилот. Аз смятам, че участието е важно – в смисъл такъв, че проекта се нарича пилотен именно заради това, за да се правят опити. Опити на вътрешно равнище, докато решим коя е тази група от европейското население, което най-много се нуждае от тази закрила. По въпроса за Либия сега. Заместник председателя Барозо и аз миналото лято отидохме на среща с либийското правителство – това се проведе в рамките на работната група, която оперира между Либия и нас. Отговорите от страна на либийското правителство дойдоха много късно, именно заради това не можахме да се срещнем с съответния министр, който освен всичко беше в отпуска по болест. Госпожо Гьонц, и аз споделям мнението ви, това, което казахте особено важно. Босна, Херцеговина и Албания. Наистина това са държави, които трябва да започнат с съответните реформи, за да могат и те да се включат към либерализирането на визовия режим. Много сме работили по този въпрос за премахването на изискване за виза. И сега сега чакаме становището на парламента. Важно е да се установи един стратегически съвет, който реално да оцени резултатите от тази система. След създаването на въпросния оценъчен комитет ще разполагаме с, по... с повече информация. Сега, по въпроса за третите страни, наистина е деликатно положението, много проблеми съществуват и разнообразни проблеми. На 55-та страница обаче на Стохолмската програма, там където се говори за глобализиран свят, се говори по-точно управление на граници, на външните граници, чета на английски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 този цитат се връщам на Стокхолмската програма. Не винаги сме на едно мнение, но споделяме виждането за необходимостта от управление. При това не само в краткосрочен план на емиграционните потоци. И сега споразуменията и партньорството с съседните държави. Това ни дава възможност да проведем, или по-точно да не проведем разговор с Ливия. За, с Турция обаче успяхме да се срещнем и да проведем разговор, в който сложихме ударение върху човешките права и хората, които се нуждаят от закрила във вътрешността на страната. И това е подчертано и изразено така в Стокхолмската програма, че човешките права трябва да бъдат застъпени и да присъстват в дневния ред на всяка една от срещите. Сега по въпроса за общият подход. Фронтекс. Ролята на Фронтекс е важна и ще бъде още по-важна, ако искаме работата ни да бъде още по-ефикасна по управление на външните граници. Фронтекс трябва да работи повече, а не по-малко. Трябва да бъде по-координиран, а не по-малко. Ето това бяха отговорите от мен. Have... Благодаря. Шестима колеги поискаха думата. Ще имаме още два кръга. Госпожа Викстрам, господин Тавариш и господин Львано. Заповядайте. Благодаря. Аз бих искал да благодаря на министър Билстрам за това, че дойде да се срещне с тази комисия. Ние нееднократно сме се виждали с вас и сме провеждали важни дебати. Много се радвам като депутат от Европейския парламент, че в момента тече шведското председателство. Бих искал да ви благодаря за усърната работа и за това, че вие и вашите колеги толкова често се срещате с парламента. Много говорихме за Стокхолмската програма. Имахме доста дебати. Мисля, че нашите граждани много активно са ангажирани с тези въпроси и смятам, че Стокхолмската програма е един добър отговор. Видяхме много добри идеи. Вие изразихте желание да се засили зачитането на правата на мигрантите – аз виждам това като още един пример за добрите аспекти на тази програма. Смятам, че Стокхолмската програма ще покаже, че хуманитарните съображения трябва да бъдат в център на европейската стратегия в бъдеще. Обаче има и редица проблеми и предизвикателства. Трябва да работим особено усърдно с тези, които рискуват живота и здравето си, за да влязат незаконно в Европейския съюз. Трябва да засилваме, да укрепваме правата. Ние трябва да гарантираме това, че те идват тук легално. Трябва да покажем добра воля. И вие споменахте за това, господин министър. Показването на добра воля е една стъпка към създаване на повече възможности за тези хора т.е. те трябва да имат възможност да се обърнат в своето посолство, в посолството на държавите членки, в а, своите страни и да получат убежище или поне да подадат му за убежище. Дали сте готов към предложение за амнистия? Това би бил един много щедър жест – да могат консулатите и посолства да отворят своите врати и хората да имат средства, които им позволяват по законен начин да подават молби за получаване на убежище в Европа. Това е един от начините да се реализира добрата воля, която е в основата на Стохолмската програма. Още веднъж искам да ви благодаря за вашата ангажираност с тези въпроси. Благодаря ви. Благодаря. Уважаеми колеги, постарайте се въпросите ви да бъдат кратки, защото иначе ще имаме проблеми с времето, господин Табар. Uh... Благодаря. Аз съм много критичен от някои аспекти на европейската политика в областта на миграцията. Смята, че трябва да се предвиждаме към честна, реалистична политика, която зачита човешките права. Политика, която настоява на това да има легални канали за миграция. И чух, че министърът до някъде говорили за това. Мисля, че трябва да похвалим шведското председателство за дейността си в областта на обежището и Европейският парламент също трябва да бъде похвален. Европейското бюро за подпомагане на дейността във връзка с обежището, например, една важна инициатива. И сега по въпроса за повторното установяване. Това е едно дълготрайно решение за редица категории бежанци, особено тези, които са най-уязвими. Тук не говорим за някакви невъзможни за решение проблеми комисарията на ОНЕ за бежанците говори за 200 000 бежанци, които трябва да бъдат повторно установени. Всяка година САЩ говори за около 60 000. Други страни, като Канада и Австралия и Бразилия, също така започнаха стъпки в тази посока. В Европа Швеция има дълги традиции в повторното установяване на бежанците и аз съм докладчик на Европейския парламент по програмата за повторно установяване, мисля, че всички сме съгласни, че има много причини за това да настояваме да има една добра европейска програма по повторно установяване. Така че хората, които чието живот е подложен на на голяма заплаха в родите им страни, не трябва да застрашават живота си отново, като се опитват да стигнат Европа на салове или флотки. Но все още не са предприяти достатъчно стъпки в посока на реализиране на тази програма. Няма и достатъчно ангажименти за финансиране за повторното установяване на беженците. Все още нещата са твърде схематични. Някои държави могат да извършват повторното установяване по свой начин, който те смятат за необходим, но ние нямаме стандарти, които да определят доколко това е ефективно и качествено. И в парламента, заедно с моите колеги и с парламентарната комисия, ние се стремим да помогнем да привлечем новите държави членки към тази програма за повторно установяване на бежанците. Аз смятам, че въпрос не опира само до пари. Става дума за човешки ресурси, економия от мащаба, експертни умения и знания. Искам да ви попитам, какво смятате за създаване на постоянна структура, която да работи по въпросите на повторното установяване, например в рамките на Европейското бюро за подпомагане на въпросите за убежището. Там могат да бъдат обединени и средствата, и експертните знания на държавите членки. Също така тази структура може да реагира в случай на хуманитарни кризи по света. Така че това е един много конкретен въпрос, който се отнася до повторното установяване на бежанци. Благодаря, госпожа Албанът. Много благодаря, госпожо председател. Към господин Билстрем имам въпрос. Всъщност вече му го зададох още септември месец, когато за първи път дойде тук в нашата комисия. Питам отново, защото миналия път не получих отговор. Сега искам да получа. По въпроса за ранния старт, за ранното отношение към тези, които искат да получат политическо убежище. Радвам се, че говорите по този въпрос и защото в някои държави членки тази година присъствахме на абсолютни аномалии. Не само, че не им бе дадено право да искат политическо убежище, и директно бяха изпратени обратно, така както се идваха в лодките. Не знам дали комисията още има намерение да ни отговори. Съветът до момента поне нищо не ни е посочил и бих искала да използвам вашето присъствие днес тук и да попитам какво е мнението на съвета по този въпрос. Говорите за борба против нелегалната иммиграция. Най-вероятно смятате да направите някаква официална разлика между тези, които бягат от гонения и граждански войни. Това не са нелегални емигранти. Това са бежанци, които бягат от сигурна смърт. И въпреки, че някои успяват да се спасят от тази явна гибел, идват тук и ние ги обявяваме за нелегални емигранти и ги връщаме обратно друг един въпрос, който е последният ми всъщност, но е първият по важност. По въпроса за Либия и вие самия казахте, че не е имало кой знае колко големи възможности да се задълбочи в този дебат с Либия. Но преди около 5, е, около 3 седмици всъщност, е, висши дипломати от е, шведското председателство направиха направиха изявление в точно обратната посока. Казаха, че са се провели технически заседания, които са изгладили всички до сега съществуващи гръпавини в нашите контакти с Либия. Аз тогава зададох един много-много ясен въпрос. В смисъл такъв, може ли точно да ми обясните как ще продължат тези преговори с Либия? особено имайки предвид факта, че Либия не е ратифицирала Женевската конвенция, или пък имайки предвид един друг факт, а именно, че Либия не приема присъствие на наблюдатели на ООН, на комисарията по бежанците на ООН, за да разговарят с либийски затворници. Всичко това имате ли го предвид, господин министр? Много е важно за мен да получа отговор. Благодаря ви. Заповядайте, господин министр. Tack så mycket för ordförande. Än en gång, jag skulle bara konferera här ett ögonblick. Jo, först och främst till eh, för Vik. Благодаря. Просто трябваше да обсъдя с колегата си за секунда нещо. Госпожа Викстрам, действително, миграцията е тема, която много интересува гражданите в целия Европейски съюз. И програмата от Стокхолм е много важна – защото тя се отнася и за гражданите на Европейския съюз и за тези, които идват от чужди страни. Но, когато говорим за незаконна иммиграция в Европейския съюз, е въпрос да се намери равновесието. Затова и говорих. Тоест, че имаме нужда от функциониращ контрол по границите, но трябва да се направи така, че този контрол да не е отнема възможността на хората да е, дават заявка за политическо убежище. Е, по този начин отговарям, надявам се, и на госпожа Гянс. И сега въпроса за достъп до системата. Това не е лесен въпрос. Но искам да подчертая, че ще продължим да работим. Тези въпроси са не само важни, но те искат и ефективни резултати. Изключително важно е, поне според мен, да подчертаем и да дългите, отдавнашните традиции на Швеция за сътрудничество с трети страни, например с Штатите. Много е важно да подчертаваме това, защото сме видели, че системата може да работи. И ако имаме добра система за всички 27 страни членки на Европейския съюз, добра система за повторно установяване, тя трябва да действа добре навсякъде и съответните страни трябва да поемат своята квота. Необходимо е да обмислим как да се разпределят. Квотите става дума за 100 000 души. Не е малък броя. Така като стратегически квоти не е малък. Но ако искаме да затворим лагерите за бежанци и ако говорим за най-уязвимите хора, става дума за, за хора, които нямат никакви ресурси. Те, те всъщност не могат да напуснат местата, където в момента са установени. И сега по този начин отговарям на двама от ораторите тук. Не искам да... на господин Таварс и госпожа Викстром. А, не искам да изпадам в технически подробности за това как се разработва системата. Когато започнем преговорите с парламента и комисията, това ще е работа на Испанското председателство, ще говорим по тези въпроси в по-големи подробности. Но важно е да си сътрудничим не само в рамките на Европейския съюз, но и с страни извън Европа Европа, Штатите, Канада. Т.е. колкото повече участници, толкова по-добре. Защото така ще осигуряваме и по-добра защита на тези, които се нуждаят от нея. И госпожа Алфано, помня много добре вашия въпрос от предходната ни среща, но отговорът ми ще бъде същия. Има трябва да се прави ясна разлика между ролята на различните институции комисията има задължение да направи така, че съответните директиви, примерно директивата за процедурите за предоставяне на убежище и други директиви, да бъдат прилагани по съответния начин. Което означава също, че трябва да ви кажа, че всъщност е редно да зададете въпроса си на съответните лица в комисията. На страница 56 от Стокхолмската програма ние насърчаваме е, офиса за подкрепа в е, усилията му да е, разработи по-ефективни процедури за идентифициране на тези, които имат нужда от тази подкрепа. Говорим за така наречените сместни потоци, говорим за сътрудничество с Frontex, където е възможно. Но е, същевременно много е важно да направим така, че системата да работи. А, сега, с Либия не сме имали е, контакти на политическо ниво, което не означава, че не сме имали контакти на друго ниво. Тоест, с Либия имаше много обхватни контакти през отделите за външни отношения. Там се формулираш, се търсеха споразумения. Доста време се работи по този въпрос. Така че, да, така е. Много иммигранти идват от Ливия към европейските страни но за съжаление по време на шведското председателство на политическо ниво ние не можахме да започнем диалог. Политически диалог. Но дадохме възможност на липийските власти да отговорят на нашето писмо, но а, преди да успеем да влезем на място във връзка с министъра им, той се разболя. Не сме забравили задълженията си, разбира се. В контакт сме с Турция, но както и с Турция, така и с разговорите ни с Либия, ни трябва по, по-всеобхватен мандат за разговорите. Сега нека да преминем към последния кръг от въпросите и моля, изказвайте се кратко. Госпожа Хена Сплешер. Eh, Много благодаря. Благодаря ви за вашите стъпителни думи. Аз имам няколко конкретни въпроса. Политическото споразумение за Европейската програма за връщане на емигранти. Това е ангажимент поет от 27-те държави членки. Какво мислите по този ангажимент? И това, което постави като въпрос господин Босотил като ревизията на Евродак и на Дъблин, както и на директивата за правото на политическо убежище, според мен сега остава да построим самото скеле – на този пакет? Откъде ще минем по директивата за връщане обратно на нелегалните емигранти или на тази за защита на човешките права? И ако може да определите коя е основата на този пакет, то ние може да работим върху тази основа, без да искаме комисията да предлага нови предложения. Тъй като крайния срок вече наближава, а в момента не се придвижваме напред. За това ще ви бъда благодарна за вашия отговор, господин Бонтас. Eh, eh, Много благодаря. Два конкретни въпроса, господин министр. Първият. Имиграцията, законната имиграция. Вашата позиция е следната. За да се постигнат е, целите на Лисабонската стратегия според вас нужна ли е или не емиграция? Аз не мога да си представя как с толкова много безработица в Европа е необходимо да се внася и работна ръка. На второ място чух, че казахте, как държавите членки трябва да са солидарни едни към други. Но какво точно разбирате под солидарност? Това значи ли, че държавите членки ще помагат на граничните държави с някакви процедури за затваряне на границите или ще въведем нещо като квоти – за тези гранични държави. Броят емигранти ще се увеличи ли или не? Така че точно какво разбирате под солидарност? Благодаря. Господин Раунс. Благодаря, госпожо председател. Господин Бълстрем каза, че добре управляваната миграция ще благодетелства всички. Но какъв ще бъде отговора от гражданите Европейския съюз, които нямат работа, а виждат, че пристигат нови мигранти или може би бездомните в Европа, които ще виждат, че се дават жилища на хора, които търсят обежища. Този подход може да показва щедрост, но щедростта зависи от жертвите, които прави дарителя. Но жертвите за миграцията няма да бъдат направени от шведското председателство, нито от депутатите в Европейския парламент. Ние сме си много добре. Жертвите ще трябва да бъдат направени от бедните и унеправданите в държавите членки. Миграцията дори не облагодетелства държавите, от които идват мигрантите. Аз знам прекрасни медицински работници от трети страни, които са били обучавани в своите страни и сега в момента работят в Европейския съюз а болните не могат да получат помощ от тях в родните им страни. Не говорим само за глобалния капитализъм, който иска да използва и да експлуатира глобалния пролетариат. Що се отнася до търсещите убежище, щом те са преминали от състоянието, в което те са били граждани трета държава, до хора, получили мигрантски статус в друга държава, оттам нататък те вече стават економически мигранти, а не лица, които са получили убежище. И не трябва да допускаме Европа да започне да се пръска по шеловете. Господин Билстром, дали ще отговорите на въпросите? Ja, det är jag, fru ordförande. Tack så mycket. Eh, eh, eh, да, започвам с въпроса на господа Хениш Плац по въпроса за връщането. Това ще бъде предадено на Испанското председателство и ще се поднови диалога между парламента и съвета, по-точно финансовото измерение на този диалог. Господин Бонтес, не можем много точно да намерим приемливо определение за економическата емиграция. Миналата седмица в Страсбург не можахме да го намерим. И сега пак продължаваме да не виждаме връзка между емиграцията и безработицата. Това са два съвсем различни въпроса. Евросъюза ще има нужда от емигранти през следващите години, ако искаме да, стигнем, да постигнем стратегическите предизвикателства на Лисабонската стратегия, именно конкурентно способност за Европа. Това по първия ви въпрос. По втория, Стокхолмската програма не се занимава с нелегалната емиграция, а по-скоро поставя ударение върху законната емиграция. Това е важното за нас, това е важното за целия Евросъюз всъщност. Спряхте се и на въпроса за отговорностите на държавите членки и на солидарността Днес говорих по същия този въпрос. Какво мисля аз за солидарността? Аз имам предвид нещо като разпределяне на миграционните потоци в Холандия. Имам много смел модел в този смисъл, а и баланс, баланс на разпределението на иммиграционните маси. Има нужда от солидарност в управлението на граничните държави, а и на тези трети държави, където има огромни маси бежанци от военни конфликти, които живеят в определени точки на тези трети държави, които не са задължително членки на Евросъюза. Но и там има какво да направим. И пак повтарям това, което отговорих на господин Бузотил. Проектният проект проектният план в Малта е особено важен именно в този смисъл. Когато говорите за значението на емигрантите за нас, вярно е, вярно е, че понякога задълбочават нашите економически и демографски проблеми или пък тези, които са свързани с безработицата – с крайната бедност. И в а, нашата стокхолдска програма се спираме именно на това, на емиграционните потоци, които ще бъдат вплетени в бъдещата економическа машина на Евросъюза. И това е определено съществуващо предизвикателство и нужда в Евросъюза. Медицинските страни, например, медицинските сестри, например, в Швеция има особено в северните региони на страната, болници, където работят много медицински сестри, произхождащи от други държави, защото шведските медицински сестри предпочитат болниците в южната част на държавата. Значи, на север ние работим благодарение на медицински работници от други държави. Когато говорите за империализъм, това според мен значи да се обърнеш към трети държави, за да им изпратиш обратно хората, опитали се да избягат оттам и потърсили спасение при теб. Това аз го наричам съвременен неоколониализъм и в никакъв случай това не се съдържа като предложение в Стокхолмската програма. Обратното, ние подчертаваме положителните ефекти на добре управляваната иммиграция. Тези положителни ефекти се чувстват в държавата на происход на мигрантите, в преходната държава и в държавата на установяване на мигрантите. Благодаря. Благодаря, господин министр. Благодаря за присъствието ви тук. Благодаря за разговорите. Благодаря и за сътрудничеството. Поздравления за успехите, които сте постигнали. И ви пожелавам всичко най-добро за бъдеще. Надявам се, че ще имаме възможност отново да ви виждаме и да работим с вас по тези теми. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за отличното сътрудничество. Пожелавам ви приятна коледа и щастлива нова година. Надявам се, че ще се виждаме на различни форуми. Уважаеми колеги, vote с гласуването. Но преди това трябва да одобрим протокола от предишното заседание, ако няма възражения. Протоколът от заседанията на 16-22 юли 29-30 септември, 5-6 октомври и 12 ноември 2009 година. Ако няма никакви възражения, протоколите се смят за прети. Няма възражения. Добре. Сега следващата точка от дневния ред. Гласуване по ограничителните мерки, насочени срещу определени физически лица и образования, свързани с Осама Бен Ладен, мрежата Алкайда и талибаните – по отношение на Зимбабве и насочени срещу определени физически и юридически лица, образования и органи предвид ситуацията в Сомалия. Преди да преминем към гласуването, искам да дам думата на представителя на правната служба на Европейския парламент, господин Бредли, председателят изпрати писма до Комисията по правни въпроси на парламента и правната служба, за да поиска разяснение за правната основа в светлината на Лисабонския договор. Въпросът на правната основа вече беше обсъден от Комисията по правни въпроси на 3 декември. И сега давам думата на господин Брадли, за да се спре по-подробно на тези аспекти. Заповядайте, господин Брадли. Госпожо председател, благодаря. Преди няколко години а, по английската телевизия показаха едно предаване за живота на Марс. Ставаше дума за един полицай, който е прегазан от кола. И тогава никой не можеше да повярва, примерно, че ще има по-късно мобилни телефони или че ще говорим за жена председател на Европейския съюз. Тоест, нещата бяха толкова абсурдни, колкото и дискусиите за живота на Марс. А, сега отново дискутираме въпроси, които са тотално отживели. Предложенията на комисията трябва да се приемат по член 215.2 от е, договора от Лисабон, където се говори, че Европейския парламент трябва да бъде информиран. Това е, е от, стъпка назад спрямо процедурата по консултиране. Има три съображения защо е, предложенията не трябва да се приемат по член 215 от Лисабонския договор. Те са свързани с условията за използване, с прилагане на този член, идентичността на предлагащия съответните мерки и съдържанието на предложенията. Първо, законодателни мерки могат да се базират само на член 215, ако решението е прието по глава 2, трети раздел. Тоест, първо трябва да има решение в областта на а, общата политика за сигурност и вътрешен ред. Но такова решение не е прието по отношение на никой от тези три предложения, така че първото условие за прилагане на член 215 не е изпълнение. По въпроса за предложението за Зимбабве има обща позиция по член 5 от договор от преди Лисабон но това не е решение по раздел 2. Това е различен правен инструмент с различни правни последствия, който се приема по различни процедури, уважащи преди да влезе в сила Лисабонския договор. Има различни цели и прилага за различна законова рамка. Както що се отнася до общата политика по сигурност и вътрешен ред, така и общо така че не можем да предлагаме е, позиция, прията по силата на договор преди Лисабон, е, с такава, която се приема сега. Освен това има и второ е, съображение, по което не може да се приложи член 215. Според е, съответната разпоредба, трябва да има общо предложение от върховния представител и комисията, а настоящото предложение е предложено само от комисията единствено – и по наше мнение, процедурно ще бъде неправилно да го приемем по силата на член 215. И третото съображение, да не приемаме член 215, е свързано с съдържанието на предложението. От една страна това, което се съдържа и това, което се пропуска това, което не се съдържа в трета линия на 215, се изисква ограничителните мерки да имат и съответни предпазни клаузи. А, вие знаете, че по такива предпазни клаузи се пораждат много съдебни спорове. В миналото е било така. От всички тези предложения, само това за Алкаида е, има съответните разпоредби за предпазни клаузи, другите не. Затова, според нас, е, тези предложения не са в съответствие с член 215. От друга страна, що се отнася до предложението за Алкеда и Сомалия, там се споменават решения по комитологията. Решение, заето по силата на комитология. Но според мен ние не можем да се позоваваме вече на това е, решение, защото то се базира само на член 202 от е, договора за Европейската общност, който вече отпада. Така че Считаме, госпожо председател, че нито едно от предложенията, така както са формулирани сега, не могат да бъдат прияти по силата на член 215. Сега, член 75 от Лисабонския договор. Що се отнася до съдържанието на мерките, които се позволяват по член 75, там се говори, че парламента и съвета могат съвместно да приемат рамка законодателна рамка, примерно за замразяване на средства на индивиди или организации. Ние много мислихме за това какво може да означава една рамка за административни процедури. Това е важно тълкуване. Сега, ако административните мерки са тези, които идентифицират съответните лица и организации, тогава тази рамка трябва да бъде законодателна рамка тогава трябва да има дефиниции какво разбираме под фондове, замразяване на средства и така нататък. Също така трябва да се формулира и обхвата на съответните марки, мерки. Също трябва да се предвидат разпоредби за обмен на информация, за мерки за понасене на отговорност, обмен между националните власти и комисията и така нататък. Член 75 се ограничава само до целите, т.е. се ограничава по отношение на това какви цели могат да се решават с мерки прияти по негова, по силата на член 75. Те, това са мерки за борба с тероризма и свързани с тях мерки. По наше мнение, предложението за Алкаида може по принцип и с съответните промени да се базира на член 75. Това предложение има за цел да промени регламент на съвета от 2002 881 е, и трябва да бъде е, разглеждан в съответствие с този регламент. Така че и ясно, че тук става дума за борба с, е, терористич, с терористична дейност и нищо не се променя. Що се отнася до съдържанието, регламента ще промени е, съществуващия текст, но няма да е, смени е, същността му като рамкова мярка. А, а другото предложение вече се превръща в законодателен акт и вече и националните парламенти трябва да се произнесат и трябва да се запазва и принципа на субсидиарност. Така че нито предложенията за Зимбабве, нито за Сомалия имат за цел, е, общностната цел за борба с тероризма. Зимбабве става дума за уваж... Е, спазване на човешките права, а при в случая с Сомалия става дума за лица и организации, които заплашват мира, сигурността и стабилността на Сомалия. Та, да поясним и един друг въпрос, който ако възникне, няма да може да бъде решен на базата на а, предлагания член. Член 352 от договора за Европейския съюз не дава възможност да се използва той, ако няма друга законова разпоредба но той може да се използва само ако договора не дава разпоредба и клауза някъде другаде. А според нас в договора има е, такава е, разпоредба. Това са или член 75, или член 215. Но в случая и с Зимбаба и с Сомалия е, съвета не се възползва от тези правни основания. Съвсем накратко за останалите два е, въпроса, повдигнани в писмото. Не смятаме, че може да има двойно правно основание, защото случаите в двата случая са различни. А що се отнася за това да има факултативна консултация, прецедентното право на съда е, има вече решение. Парламента не може да наложи е, консултация. Това просто противоречи на духа на факултативната идея. Това е нашия анализ и той напълно съвпада с анализа, направен от Комисията по правните въпроси. Uh, Надявам се, че всички успяхте да разберете какво искал да каже господин Брадли. Благодаря ви, господин Брадли. Сега преминаваме към гласуването. Имаме 9 изменения. Първо, Гласуваме по изменението едно. Кой е за? Против? Приема се. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 4. За. Против въздържали се, приема се. Изменени 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 6 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим по електронен път. Имате ли карти за гласуване? Не. Добре, ще помоля отново. Втигнете ръка, който е за. Приема се. Okay, it's adopted. Приема се. Изменение 7. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. Изменени 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме за цялата резолюция за, против, въздържали се, приема се. Благодаря ви, колеги. Няма да гласуваме по точка 6, вече го казах в началото. Затова преминаваме към точка 7 от дневния ред. Преминаваме от Шенгенската информационна система 6.1 плюс към второто поколение на Шенгенската информационна система 6.2, изменение на решение и на регламент. Имахме първи обмен на мнение по този въпрос на 1 декември. И господин Коело, докладчика, сега ще ни представи първия си проектодоклад. След това ще помолим представителите на шведското председателство и комисия да коментират. Разбира се, всички останали членове на комисията също са поканани да вземат участие в дискусията. Този доклад ще бъде повлиян от Лисабонския договор, тъй като решението на съвета е основано върху третия стълб и комисията е помолена да ни информира за последиците от този факт за целия пакет. И така, господин Кладо, като докладчик, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. И, както ви споменахте, вече имахме обмен на мнение. Нямам намерение да повтарям това, което вече каза. Искам да ви напомня, колеги, че парламентът е много загрижен от забавянето по внедряването на 6.2. Същото вече и за ВИЗ, визовата информационна система. Ние приехме резолюция точно по този въпрос. На последния съвет по правосъдие и вътрешни работи беше решено да се отложи цялостния текст, който би трябвало да бъде подготвен в края на тази година. Сега се очаква този текст да бъде подготвен в края на януари 2010 година. Разполагам с информация, че провала на изпитванията е Провалът на изпитванията означава, че ще бъде анулиран договора с фирмата, на която беше възложено изпълнение на системата. Предполагам, че комисията ще ни информира по-подробно. По реалните предложения, както вие казахте, госпожо председател, предложението за регламент от първия стълб ще се запази възоснова на новата правна основа, член 74 от договора, но основните, и основните елементи ще бъдат запазени. Що се отнася до третия стълб, то там трябва текста да бъде предложен отново и може би трябва отново да помолим комисията да ни предостави повече информация. Сега по съдържанието. Това, което казах миналия път, продължава да въжи. Не можем да предоставим на комисията карт бланш. Най-важното нещо е да се определи крайен срок. Не можем да съгласим с предложение, в което не се визира крайен срок. Искаме да има дискусия с наше участие по иммиграцията. Ние отговаряме за правното основание, за бюджета и за проследяване на целия въпрос. И преди преминаването към нова система, Парламентът трябва да бъде абсолютно информиран за това как преминават изпитванията. Независимо от конкретното техническо решение, ние трябва да сме сигурни, че това, което ни одобряваме, ще бъде изпълнено на практика. Много съм доволен от решението за съвета за цялостно управление на програмата. Смятам, че това е подходящ начин за работа. Много жалко е, че това предложение не беше внесено по-рано. Парламентът вече ясно заяви, че ако 6-2 се срине, ние си запазваме правото да се обърнем към Сметната палата в Люксембург да проведе пълен аудит на целия проект. И смятам още веднъж, че е добре да изслушаме комисията, председателят на Шенгенската работна група в съвета, който е сред нас. Благодаря ви, господин Андер Ферзген, който е председател на работна група по Шенген. В съвета заповядайте, имате думата. Tack för ordförande och eh, god eftermiddag till övriga ledamöter. Eh, ska börja med att säga att eh, från ordförandeskapets sida... Eh... Да, много благодаря. Председателството. Председателството проведе преговори, всъщност започна провеждането на преговори още от самото получаване на предложението през септември месец. И в момента очакваме новите предложения след влизането в сила на Лисабонския договор. Проучих проучих проекто доклада на парламента и с удоволствие отбелязвам, че отговаря на до момента проведените в съвета дебати. Има вече цитирани от господин Коелю точки, по които съвпаденията са пълни и може с това да ни послужи за основа за решаване на следващите технически, останалите всъщност технически въпроси. Съветът е особено удовлетворен от въвеждането на тази нова фигура съвет за глобална координация или за глобално действие, което ще улесни действията на държавите членки, особено когато става дума за конкретни предложения за подобряване. До момента дебатите се провеждаха в съвета. Държавите членки смятат, че е нужно да се установи крайна дата – както всъщност го изисква и парламента в своя проект доклад. Е, така, нещо допълнително, което искам да ви кажа, и което отбелязахме във вашия доклад. Е, е, нещо свързано е по-специално с взимането на решения в областта на миграцията. Крайната фаза на този проект е вече пред нас. Т.е. ще се осъществи миграцията от сега действащата система към тази нова бъдеща система. И сега действащите нормативи са малко деликатни там, където става дума за процедурата за взимане на решение. Освен всичко това, както всъщност вече подчертах няколко кратно, сигурно много ще се изненадате да научите, че всъщност споделяме голяма част от вашите възгледи в този проект доклад. Предложенията най-вероятно ще, са, ще се приемат. Това е информацията, която аз бих могъл да дам по този въпрос. Наистина, системата трябва да остане отворена, открита, докато сме в този етап на прехвърляне. Господин Коелю говори за изводите на съвета, приети миналия понеделник по ШИС-2. Както посочи господин Коелю, съвета счита, че закъснението, закъснението отбелязано до момента е неприемливо. От сега нататък не бива да допускаме натрупване на повече закъснение. Би било крайно неприятно, защото е много добре подготвен този проект, много добре върви от 2004 година насам до 2010 януари можем да изчакаме, но ако и тогава не успеем да го въведем в практика поради е, технически затруднения от страна доставчици, то тогава ще счетем изпитанието за провалено. Въпросният инструмент предвижда преминаване към този модус на обмяна И това именно решение е предвидено в проекто доклада на парламента и няма причина да не се внедри възможно най-бързо, за да се задействат всички функции, предвидени от 2006 година всъщност, като юридически механизъм на системата ШИС така и властите, и гражданите ще бъдат покрити от една и съща система. Няма повече всъщност да се задълбочавам по тези въпроси. В заключение просто искам да посоча, че няма предвидени допълнителни заседания в тази работна група под шведско, по време на шведското председателство. Ще предадем досието с съответните коментари на Испанското председателство. Ще държим и вас в течение. Ще държим и вас в течение за евентуално бъдещо техническо развитие на проекта. Благодаря. Благодаря. Нека да чуем сега мнението на комисията. Господин Тодорак, пред представител на комисията. Моля, може ли да отговорите на въпросите? Uh, you, Благодаря. Няма да представям контекста и целите в подробности. Мисля, че миналата седмица, когато правихме представенето, споменахме. Затова първо ще отговоря на въпросите, които бяха зададени директно от господин Коелю. За техническите дискусии също коментирах миналата седмица, че а, комисията беше много стрикна, много прозрачна, има трудности на техническо ниво, имаше трудности и с договора. А, мисля, че съвсем ясно ги представихме заместник е, председателя на комисията, говори за това на пленарна, в пленарна зала през октомври. Също така дадохме и писмен отговор на въпроси, зададени на въпроса, зададен господин Коелю в пленарна зала и Що се отнася до самия доклад, първо в духа на конструктивност е, мога да кажа, че оценяваме високо доклада на господин Коелю. Е, много от предложенията съвпадат до голяма степен с е, компромисния текст, който председателството вече представи, който бе обсъждан на работните групи по шенгенското законодателство през последните месеци. Искам да коментирам няколко момента, които според мен са от е, ключова важност и се засягат в доклада. Първо, датата. Трябва да е ясно, че комисията не възнамеряваше с това, че не даде дата в предложението, да е, избегне е, контрола от страна на Европейския парламент или да крие техническите трудности. Просто в онзи момент ние не бяхме 100% сигурни за това какви технически е, предложения ще бъдат е, избрани за е, характеристиките на 6.2. Не бяхме сигурни за правното основание и за това смятахме, че реалистично не може да се даде дата, защото Срока завише се от е, това, кой от двата технически сценария ще изберем. Е, както чухме и от е, председателството, все пак дискутирахме това в работната група. Отчетохме съображенията в доклада на господин Коелю. Естествено, необходимо е да решим как да фиксираме една дата, но все пак трябва да огледаме добре и решението, и вариантите, които сме избрали, защото те са свързани с техническите параметри, които в край на краищата ще е, изберем. В момента техническата платформа за разработка на 6.2 е, се предвижда да приключи в е, последното три месече на 2011. Това е и срока, който се споменава в доклада. Има обаче и трети вариант. Ако се работи на, по сегашната платформа на 61+, и оценките са, а, че е, така първоначално срока е 2012 за започване на дейността на системата, но после е, се направиха прогнози, че това ще стане чак 2013. Поради тази причина ние за сега заставаме на позицията, че не е възможно да дадем ясна дата или ясен срок. И ако го направим, ще се налага отново да се изменя текста. Но, както казах, това бе дискутирано и в работната група по шенгенското законодателство. Отчитаме, че парламента много държи на, тази, на този въпрос и сме готови да дискутираме, да намерим едно най-добро решение за обозначаване на срока в предложението. А, също с въпросите, които бяха повдигнати за терминологията в самото изменение. А, така, основните съображения на промените, е, че това е система, която е, е, съдържа набор от функции. И тя е своего рода е, представлява правната рамка. Затова ясно в доклада се оказва и ние е, много се радваме, че и ние вървим по същата линия. Същото бе потвърдено и работната група. И в такъв смисъл ние обръщаме внимание, че някоя от терминологията, използвана в предложението, е объркваща. Защото понякога се използват названия, е, които да обозначават настоящите технически решения. И искаме да избегнем именно тази практика, защото 6.2 трябва да бъде използвана според нас като окончателно решение и то е, не от техническа гледна точка, а от, от правна гледна точка. За това мога да кажа, че именно и докладчика настоява на това, така че ние ще търсим начин да, да намерим съответната формулировка. Последно, ролята на Европейския парламент в е, процеса на прехвърляне на системите – момента, кога ще се прехвърли системата 6.1 плюс към 6.2, е кога технически ще бъде готово, ще бъдат готови системите за това прехвърляне. Доколкото разбираме от доклада, предлага се парламента да има отношение към този процес на вземане на решение за стартирането на смяната, което е против институционалната схема, която ясно е показана в правното основание за 6.2, това е член 55. Освен това, процеса на прехвърляне е свързан и с капацитета, чисто технически процеса, е, докато ролята на парламента е законодателна. Така че се получава едно несъответствие, поне ние така тълкуваме нещата, между така, намеренията на доклада да даде роля на парламента в процеса на вземане на решение относно момента на прехвърляне на 61 плюс в 62. Това са темите, които исках да повдигна. А, извинете, имаше още един въпрос. В този момент настоящото предложение за правното основание. Е, предложението, което е по първи стълб, е, се базира на предложението, което бе прието от комисията ми тази седмица. Нещата си остават, процедурата продължава. А още няма решение, за съжаление, от страна на комисията, какъв да бъде точния процес за повторното подаване на текста, който е по третия стълб. Как точно ще се е, е, интегрира новия текст. Те първа ще се реши, когато се съответните служби на Салвета и комисията решат въпроса и ние ще ви информираме за това. Благодаря. Благодаря. Има двама колеги, които искат да се изкажат преди да дадем думата на докладчика. Господин Емчи. Да, mulțumesc în calitate de raportor din umbră din partea grupului SD. Да, благодаря, госпожо председател. Аз съм докладчик в сянка на групата на социал-демократите. Съгласен съм с виждането на докладчика Коелю относно закъснението внедряването на тази система ШИС-2. Това е неприемливо. Неприемлив е факта, че няма точен график за крайната дата. Не можем да приемем и искането на комисията – Смятаме, че парламента трябва непрекъснато да бъде държан в течение, осведомяван за съдържанието на изпитванията, на, договор, на, преговор, на преговорите, на различните фази, на това кой е спечелил договора за подизпълнителска дейност. Тоест, не можем да приемем тази липса на прозрачност, на която сме жертва в момента. Както подчертах на Страсбург, защитата на личните данни трябва да бъде уважавана буква по буква. И всички нови технологии, които се използват, трябва да са върхови. Комисията трябва да се наеме с отговорността, която и се пада на нея в това опазване на личните данни, особено в процеса на изпитвания и още повече в следващия етап, когато ще влезе в действие вече самата система. Благодаря. Благодаря, госпожа Зомер. Благодаря. Комисията каза, че не може да ни даде краен срок, в който да, зап... срок, в който да започне да действа 6.2. За мен това е един нов портфел, но аз разглеждам първоначалното задание, възложено на съвета, и там се казва, че системата трябва да започне да действа в края на 2006 година. Знаем, че има редица отлагани. Сега разбираме, че изобщо не е ясно каква ще бъде крайната дата. Аз съм инженер по образование, за мен всичко това означава, че просто нищо не работи в тази система. Не става дума за някакви дребни засечки. Очевидно, нещата тук са сбъркани в самата основа, защото толкова дълго и толкова усилено работихме по тази система, а до сега не се знае кога тя ще започне да работи. Десет години съм била депутат и член на Комисията по транспорта. И знам, че имахме специална дигитална система за изготвяне на графици и тук трябва също да отчетем и факта, че 6.2 е една система, която работи с много важни данни и за това тя трябва да работи безукорно от първия ден. Тази система трябва да работи непрекъснато, 24 часа в денонощието. А сега се оказва, че дори не е възможно да бъде посочена датата, в която тази система ще почне да работи. Очевидно, това поражда съмнение в това дали самата система някога ще види бял свят. Дори докладчика споделя това съмнение. Затова има въпрос към комисията. Какъв беше първоначалният проект? Бихме ли могли ние като парламент да се запознаем с първоначалния проект, с първоначалната идея? Сега, в условията Лисабонския договор, ние изцяло участваме в този проект. Затова добре би било да знаем какъв е първоначалният проект, какъв е първоначалният план. А също така предполагам, че можем да се запознаем и с друга документация. Колегите говориха също така за прозрачност. Отдавна има оплаквания за липса на прозрачност. Представителят на съвета каза, че той приветства създаването на съвета за цялостно управление на програмата, но какво прави този съвет? Дали там ще бъдат представени всички държави членки или този съвет е просто само едно оправдание? Има ли някаква рутина процедура по участие на пресек на държавите членки каква е степента на прозрачност на дейността на този съвет в крайна сметка? За мен всичко това е доста мъгляво. И тук говорим за техническо преминаване от една система към друга и законодателен акт, който регламентира това. Но има и друг мандат. И той се удължаваше, удължаваше. И не знам до кога ще продължим да удължаваме, защото всичко това в крайна сметка струва все повече и повече пари. Що се отнася до идеята да се обърнем към Сметната палата да провери целият проект, аз одобрявам тази идея, защото по този начин ще се гарантира прозрачността. Смятам, че като цяло има голямо недоверие към този проект. Има въпросителни за това дали този проект изобщо ще бъде осъществен, дали има достатъчно ресурси или просто изпълнителят се опитва да повиши максимално цената на проекта. Дали се предвиждат някакви санкции в договора при, за подобно поведение на изпълнителя? Моля комисията да отговаря на тези въпроси. Комисията, дали бихте могли да отговорите на въпросите? Благодаря ви. Да, госпожо председател, с удоволствие. Нека да отговоря един по един. На всички ли въпроси да отговоря или само на въпросите, които последния е оратор зададе? На всички, добре. Първо, изказването свързане с датата. Нека да поясна отново, може би не съм разбран добре. Не става дума ние, че ние, комисията, не знаем или не искаме да наложим една достатъчно ранна дата. По сегашния технически сценарий има предвидена дата, има общ график, има план и става дума за края на 2011. Но, тъй като през юни тази година, след дебатите в съвета по правосъдие вътрешен ред, се създаде един план, резервен план за разработване на ШИС-1 плюс като альтернативен вариант на 6-2, в случай, че, ако, в случай, че изпитанията на 6-2 не, не успеят. Именно тази липса на яснота ни, не ни даде възможност да планираме точно датата, защото ние ако вървим по сегашното предложение, е, датата ще е 2011. Но ако вървим по линия на 61+, е, тогава вече не е ясно, защото Франция е поръч... Е, има договор с друга компания, която ни дава само прогнози, като първоначало прогнозата е била 2012, а после 2013. Поради тази несигурност на датата, когато формулирахме предложението, ние се въздържахме да дадем дата, но както казах, искаме да дискутираме и с съвета и с парламента конструктивно, да предложим въздръже... Е, варианти или двете дати, или една дата, ако с възможност тя да бъде променена по комитологията. По, по е, въпроса за прозрачността господин Енчо. Нека да подчертая факта, че според правното основание ние имаме задължение на 6 месеца да докладваме за напредъка на системата и ние правим това редовно. Освен това, всеки път, когато нещо основно се случваше, било то политическо решение в съвета или нещо свързано с изпитанията, комисията винаги е уведомявала председателя на комисията Либе. Това се случи и след съвета през юни. Ще го направим и сега, след съвета от миналата седмица. Както казах и в писмен вид предоставихме отговори допълнително след въпросите в пленарна зала през октомври. Нека да припомня, че на, тази, на тези въпроси в пленарна зала, в нашите отговори, ние Коментирахме и въпроса за санкциите. Над 3 милиона евро става дума в момента с настоящия подизпълнител. Също така сме дали ясна отчет за парите, които са били платени и които са предвидени. Винаги в бъдеще ще ви предоставяме такава информация, винаги когато има някаква промяна е, е, от техническа гледна точка или изобщо в контракт. Ще информираме в парламента, разбира се. А, за за програм. За съвета за общо управление на системата, именно това е целта му действително. 8 души участват в този съвет. Срещат се веднъж седмично с нашите технически експерти и те насочват регулярно разработката на проекта. Всички решения, които са взети в последните 6 месеца от, юн, е, от юни насам, са а, е, взети на базата и на, е, с координацията на Общия съвет за управление. И във всички случаи той се оказва много удачен те също работят е, по повече неща, имат пълен е, достъп до договора и имат е, пълно, пълна яснота за последиците от договорите. По сметната палата, въпроса за сметната палата, вече няколко пъти са ни, сме били посещавани от Сметната палата в връзка с този проект. Миналата, миналия месец три седмица тече ревизията на различните процеси, свързани с договор. Естествено, ние, ще, ние сме отворени за всички следващи разследвания или въпроси от Сметната палата. Господин Коелю? Господин Коелю, да, госпожо председател. Ще направя само три заключителни бележки. Първо, за нашата отговорност. Има много отлагания и парламентът не носи отговорност за нито едно от тях. И ние не искаме да носим отговорност за никакви отлагания. Затова предлагам парламентът да даде съгласието си. за удължаване на мандатите. Освен това, нито комисията, нито съветът не могат да си измиват ръцете с парламента. Също така не влиза в нашите отговорности това, че нещо може да се провалили. Ние предвижваме законодателството много бързо. Вече имаме споразумение на първо отчетене и ние сметнахме, че е добра идея е да създаде съвет за цялостно управление на програмата, защото в него ще участват държавите членки и те ще бъдат по-близо до проекта в сравнение с началото. Според мен, ако комисията от самото начало привличаше повече парламент и държавите членки, сигурно сега нямаше да сме в толкова сложна ситуация. Второ. Разбирам, защо комисията казва, ако първоначално техническо решение беше преобладаващо, те ще да имат график. Но ако техническото решение се провали, а за това ще знаем в края на януари, след като се оповесят резултатите от първи етап, но комисията каза, че в такъв случай тя не знае кога ще е на лице ново решение. Искам да благодаря на представителя на комисията, това е, че де-факто той откровено ни каза, че срокът първоначално беше 2012 година, сега изпълнителят вече говори за 2013 година и никой не знае дали през януари същия този изпълнител няма да говори за 2014 или 2015. И точно защото никой не знае, точно за това трябва да посочим крайен срок не можем да имаме една безкрайна ситуация. Трябва да определим крайен срок. И ако отново има желание този срок да бъде отложен, то тогава парламентът трябва да бъде консултиран отново и трябва да се спази прозрачността и трябва да бъдем изцяло запознати с това каква е ситуацията. И последната ми бележка – тя е за участието на парламента. Разбирам аргумента за правомощията на комисията и парламента. Аз не искам да пренаписвам договорите и не искам да накърнявам прерогативите на комисията като изпълнителен орган. Но искам да подчертая, че е необходимо парламента да участва повече, да бъде ангажиран повече. Тук сме в процедура за съвместно вземане на решение, що се отнася до законодателната рамка. Ние сме бюджетен орган и вече ние инвестирахме много пари в това техническо решение. Затова имаме право да знаем повече и да участваме в процеса на преговорите. Това е, което иска парламентът и мисля, че това е абсолютно основателно. Благодаря ви. Благодаря, Карлос. Госпожа Зомер. Данке. Ich hätte една нафрага на Nachfrage Карлос Коелио. Äh, да, благодаря. Ще ви задам един въпрос на вас, господин Коелио. Допълнителен въпрос. Защо определяме 2013 година като крайен срок. Представителя на съвета каза, че ако до юни 2010 нещата не са се задействали, то тогава те биха го счели за провел, за ш... провал. Защо ние сега изведнъж говорим за 2013? Благодаря. So Благодаря за въпроса. Всъщност, ние а, искаме първа дата 2011 и ако трябва да се мине към втория вариант, альтернативният сценарий, тогава естествено не можем да настояваме датата да е 2011, защото нещата почват от начало. Т.е. по този сценарий ще се тръгне в, в, по варианта 61+. Доста неща ще започнат от начало и тогава смятаме, че 2013 е един разумен срок. Не мисля, че а, можем да гарантираме, че системата ще бъде приключена на 2013, но в края на кращата парламента трябва да определи една, един срок и ако нещата не се случат от тогава, Комисията и съвета по така линия на най-висока, най-голяма прозрачност трябва да дойдат тук и да искат продължение. Добре, значи се предлага, казва председателката, да има срок, да, да дадем срок за изменения за 11 януари, така че в февруари да можем да представим текста. Благодаря за изказванията, благодаря на комисията и на представителите на председателството. Следващата точка от дневния ред е освобождаване от отговорност. Шест проекто становища имаме, които трябва да обсъдим. Сега да, искам да помоля госпожа Геонс да поеме председателството, защото аз трябва да напусна залата. Uh, late, we... Знам, че е доста късно, но нека да продължим. Аз ще имам двойната роля. Е, тук председателката каза, че трябва да обсъдиме прегледа на бюджета за 2008 за тези институции, които имат отношение към нашата комисия. И затова искам съвсем накратко да представя становищата от името на нашия докладчик господин Лопес Агилар, който не присъства в момента. Става дума за прегледа на бюджета 2008 и ще е, обобщя съвсем накратко е, мненията и нашите проектопредложения. предложения. Е, по Европейския полицейски колеж, където Сметната палата смята, че е, дейността и сметките са им е, законни, но е имало някои незаконни и нарушения на процедурите за търгове, свързани с организиране на курсове и семинари. Затова предложението е да се е, подчертае, е, че колежа трябва е, стрикно да спазва регламентите и да подобри финансовото си управление. А също така призоваваме комисията да наблюдава от близо изпълнението на бюджета от тяхна страна. Второто ни предложение е свързано с Frontex, където Сметната палата констатира, че, е, че отчетите за финансовата година са надежни и че съответните е, операции са редовни, оценката е положителна, но през 2008 бюджета на Frontex, на Frontex се е увеличил с 29 милиона евро, т.е. 69% и 13 е, е, милиона от тези кредити са били е, анулирани, защото Frontex не е могла да... 30, да, 13 милиона, извинявайте, защото Frontex не е могла да освои тези суми. За това има предложения, свързани с набирането на персонал, където е имало известни нарушения. Предлага се да препоръчаме да се подобри финансовото управление и да се повиши освоемостта на средствата. Що се отнася до останалите три е, институции, Центъра за нарковещества, Агенцията за фундаментални права и Евроюст, има няколко коментари е, относно финансовото и управление и управлението на бюджета, но Сметната палата не, не смята, че има някакви съществени моменти и затова тяхното мнение не се поставя под въпрос от нас. Е, така че нямаме кой знае какви изменения в това отношение. Затова, ако имате нещо да добавите, моля, тук смятам, че сега трябва да решим кога ще е датата за финалната дата за подаване на изменения. Имате ли коментари? Like Комисията иска ли да се изкаже? Има ли представител? Да, моля. Да, благодаря ви, госпожо председател. Аз по полицейския колеж искам да се изкажа. Ние продължаваме да следим отблизо дейността им, дейността и на СЕПОЛ. Знаете, може би, че напоследък се направиха промени, кадрови проблеми, промени. Там има двама нови висши кадра и един от директорите. Така че надяваме се това да се отрази и на подобрение в управленски смисъл има трима подбрани кандидати, от които ще се избере новият директор. Това ще се случи някъде към март 2010 година. Тоест, има реални условия за промяна в агенцията. Аз лично днес имах една видеоконферентна връзка с колегите от СЕПОЛ по този бюджетен преглед. Обяснихме им как трябва да следват по-нататъка процедурата и през януари имаме вече уточнена дата за нова среща, където да проверим докъде са стигнали с прилагането на нашите съвети. Тоест, е, и това исках да ви кажа, да ви успокоя, да знаете, че ние продължаваме да ги, ги следим отблизо. Благодаря. Благодаря ви за вашите коментари и много важната информация. Yeah, е, please. Да, заповядайте. <laughs> Euh, euh, да, благодаря бързо. Ще запитам. Аз също споделям мнението на докладчика, така че искам два коментара да направя. На първо място по въпроса за Фронтекс. Аз смятам, че е скандално, много скандално всъщност, да не престанем преставаме да не преставаме да искаме все повече и повече кредити и средства за Фронтекс и след това да научаваме, че има нередности при тяхното освояване. Това ми се вижда не скандално, ами хиперскандално. И сега по въпроса за Агенцията за основни права. Докладчикът твърди и справо подчертава, че Сметната палата прави, съответ, прави бележки по въпроса за тяхното управление, но не бива, не бива само да хвалим бележките на Сметната палата, а и да изискваме те да бъдат директно приложени на практика и да бъдат измервани с съответните показатели, за да може да преценим до каква степен са спазени, до каква степен е обърнато внимание на, предло... на препоръките на Сметната палата. На трето място, защо няма доклад за Европол, при положение, че имаме доклади за другите агенции? И накрая, малко по-общ въпрос, използвам от пред Възползвам се от предоставената ми възможност, за да изкажа съжаление от факта, че има много документи, които се разпространяват, но единствено на английски. Погледнах случая с Агенцията за основни права те са в непрекъсната връзка с гражданите. Аз си мисля, че когато човек е в непрекъсната връзка с гражданите, трябва да направи мъничко усилие в областта на езиковото многообразие. И ние тук, като пазители на многообразието, би трябвало и ние да настояваме понякога малко прекаляваме с защитата на идеалите, но нашият дълг ни повелява тук, в, специално в Европарламента, да се обявим в защита на езиковото много образа. Благодаря. Е, Мисля, че вече много подробно обсъждахме Frontex и вече имаме някои подобрения. Разбира се, чухме много ясни критични бележки, що се отнася и включително до доклада за оценка. Мисля си, че всички сме съгласни, че Frontex трябва да формулира ясни цели в своята дейност и трябва да бъде прозрачен за Европол. Европол не беше създаден като общност на институция или общност организация и затова не беше включен доклада. Текстът на френски язик ще бъде предоставен скоро. 18 декември е очаквания крайен срок за всички предложения за изменения. Всичко, що се отнася до изменения на проектостановището. Има ли други коментари, бележки, мнения? Много ви благодаря. Добре, доколкото разбирам, няма възражение, така че крайният срок ще бъде 18 декември. Точно преди коледа. Защото това фактически ще бъде последния работен ден преди коледа. По точка разни. Това е единственото, което ни остава. Следващото заседание е през януари на 11 януари. Това е първият работен ден след коледа и нова година. Благодаря ви, благодаря ви за търпението, благодаря ви за присъствието, особено в края на нашата дискусия. Благодаря ви.